<clears throat> Good morning. Добър ден на всички. Добре дошли на продължението на нашето заседание. Е, вчера решихме, че ще сменим залата. Тук е доста е, хладно, в смисъл аз ще си сме на мястото, но за гласуването оставаме тук. Сега по дневен ред имаме становище по прозрачност, отчетност и почтенност на институциите на ЕСА. Та, Тамаш Дойч е докладчик. Е, не, той не желая да вземе думата, така че можем да пристъпим направо към гласуването. Всички сте си приготвили картите. Нека да опитаме първо да направим проба, просто да проверим и кворума, и брой на присъстващите.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 против, въздържали се. Мисля, че трябва да го прегласуваме. 21 електронно гласуване за изменение 21. Преустановете гласуването. Да, отхвърля се. Компромис 1 Е, е, искам да уточня, госпожо председател, понеже говорихме по този въпрос. Като гласуваме за първата част, гласуваме за целият текст и свен израза considers that conflict of interest. Е, а след това, като гласуваме за втората част, гласуваме за целият текст, включително този израз. Така ли? Правилно ли съм разбрал? Томаш, какво ще кажете? Да, докладчика потвърждава. Да, така е. Правилно сте разбрали, колега. Можем ли да продължим сега с гласуването? Компромис първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. С току-що цитираните последствия.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 Нека гласуваме електронно, гласуване, електронно гласуване изменение 33. Преустановете гласуването. Да, отхвърля се наистина. Изменение 34 за. Против въздържали се приема се в две части. Сега 32 и 4 втора част. 34 втора част. Прием се 35 за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 въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. 53 електронно гласуване, моля. Преустановете гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. Изменение 54 за с устно изменение. Възражение против устното изменение очевидно не.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 Поне нашата комисия е единодушна по този труден въпрос. Благодаря за експедитивното гласуване. Сега набързичко ще си сменя мястото и ще продължим. Продължаваме по дневния ред. Казвам ви отново добре дошли, както и на нашата еврокомисарка Мариан Тайсен, отговорна по социални въпроси и освобождаване от отговорност за 2014 година. Тази година беше ле... Миналата година беше лесно, но тази година нещата са по-сериозни. Вие вечер работите от една година Госпожа Длабайова е докладчик. Първо ще дам думата на госпожа Еврокомисаря за нейното представяне за сферата на социалните въпроси за миналата година. Заповядайте. Thank you. Uh, thank you very much. Uh, first... Благодаря. И аз е, бих искала да кажа добре дошъл на представителят на е, сметната, е, специалителката на сметната палата, госпожа Иванова. Госпожа. Извинявайте, казва председателката, ще ви прекъсна още веднъж защото първо трябва да дадем думата на представителката на Сметната палата. Госпожо председател, госпожо комисар, почитаеми дами и господа, за мен е голямо удоволствие да бъда тук като съвместен докладчик за шеста глава от общия доклад. Ще говоря за заетост и социални въпроси в, в светлината на декларацията за достоверност и точност на финансовите отчети и също така трябва да кажа, че имам чудесни отношения с комисията. През 2014 година а, бяха по тази глава разходвани 10 милиарда и 600 милиона евро, 90% а, 19% от цялата сума 54 милиарда. Те бяха а, освоени а, от комисията и страните членки. Одитът показва леко увеличаване на разходите. Но от общото те стабилни през последните години. Въз основа на извадка от 170 а, транзакции между 9 и 5 и 5,4%. Така че фактически грешките са 3,7% средно. Наред с това, Сметната палата изчисли честотата на грешките 35%, т.е. 60 от 170 сделки съдържат една или повече грешки. Колкото до типовете грешки, най-типичната грешка това са неизбежни разходи, изплащане на недопустими разходи, режийни разнотки за персонала и прочие. Недопустими участници в, в курсове и също така казах режийни разноски. Пет проекта бяха идентифицирани, за които условията на допустимост не отговарят на националните правила или общите правила, което води до грешки, е, които допринасят 1,2% към общият брой грешки. А други източник на грешки, това са нарушения в обществените поръчки. Обикновено този процес съдържа по-малко грешки, отколкото регионалната политика, но независимо това допринася за процента на грешките тази година. Примери за такива грешки са сериозни слабости, нарушаване на правилата за обществените поръчки, конфликт на интереси и нарушаване на критериите за селекция на проектите. Друг вид грешки, бенефициентите не са получили парите на време. Плащанията на националните власти, на бенефициентите трябва да бъдат правени колкото може по-бързо. В три страни бяха установени 12 случаи, където бенефициентите са им платили само няколко месеца след подаването на съответните документи или пък 7 до 9 документа месеца след е, съответното решение на комисията. Това не отговаря на правилата. Надежността на управлението във връзка с е, е, извадката, която изследвахме, палатата установи, че проверките в страните членки не е съвсем надежна и може да се намаляви от нивото на грешките с 3,2%. Става дума за грешки, които бенефициентите са направени преди да декларират разходите през комисията. Друга страна на одита, това е изследването на контролните системи. Това беше направено по програмите ERDFS и ESF. Е заедно с одитните власти за 36 оперативни програми. Нито една не се установи да и съдържа сериозни проблеми. За 4 програми установихме значителни проблеми в проверката на комисията. И останалите 30 програми имаше ограничени или нямаше проблеми във връзка с проверките на комисията. Наред с това, годишният доклад за дейността на Генерална дирекция за етост беше проверен, за да се установят рисковете и да се види какво е положението. Генералната дирекция смята, че 2,8, между 2,8 и 4% от окончателните плащания за 2007-2013 година съдържат риск от грешки. 25% са в риск от материални грешки над 2% оценени финансовото въздействие между от оценката на комисия. Комисията оценява остатъчният риск на ниво 1,2% въз основа на докладваните грешки. И като се имат предвид финансовите корекции, които съобщават страните членки. Каква е нашата оценка на тези е, прогнози. Оценката на комисията за риска през 2014 година отговаря, е последователно отговаря на съответната информация, която одитните власти предоставят, като разбира се, е, трябва да напомним също така, че е, също продължава да съществува опасност при изчисляването на остатъчния риск за някои оперативни програми. Какво е ново тази година? Това са проблеми свързани с изпълнението. Тук сме оценили дали и до каква степен целите отговарят в съответните оперативни програми три четвърти от проектите изцяло или отчасти да изпълнява целите си. За процента на тези проекти за СЕФ е дори по-висок е, значи, трябва да се преразгледат националните правила за допустимост, е, да се видят как, как да се преодолеят слабостите на първо равнище, по-добро използване на опростени опции за ценообразуване, е, законодателни мерки за подбравяне на инструментите, увеличаване на надежността на финансовите корекции, намаляване на остатъчните грешки и подобряване на работата на одотните власти. Надяваме се, че тези препоръки ще бъдат от полза за по-нататъчно одобряване на управлението на Европейския социален фонд. Благодаря. А, а, сега имате думата, госпожо комисар. Благодаря, госпожо председател, госпожо докладчик, почитаеми дами и господа депутати, представителката на Сметната палата, госпожа Иванова, уважаеми колеги, първо искам да благодаря на госпожа Иванова и нейният екип за чудесното и конструктивно сътрудничество по време на разработването на годишния доклад за 2014 година. През първата година комисията предприе конкретни стъпки, за да може да стимулира създаването на работни места. Започна работата с Европейския фонд за стратегически инвестиции. Имаме инициативата за младежката заетост, по която могат да започнат вече проекти. Също така имаме разработени насоки за страните членки, които да се опитат да помогнат на дългосрочно безработните да намерят работа. Значи, това, значи, какви са нашите приоритети? Това са тези приоритети, които, от които се интересуват европейските граждани. Чрез целенасочена социална политика искаме социалната ни политика да доведе до по-високо качество на живота с помощта на нашата социална пазарна економика, европейския социален модел. Дами и господа, ние обръщаме специално внимание на резултатите и искаме да има реална възвръщаемост на инвестициите. А съгласно принципите на доброто финансово управление, като бивш член на парламента, като бивш депутат, смятам се процедурата за освобождаване от отговорност като една ценна а, възможност а, за анализ на разходите на комисията и тените членки. И моята а, роля като комисар а, е да използвам тази възможност за обмен на нови идеи, а, да се уверя, е, че фондовете се разходват в съответствие с нашите политически цели и също така да покажем на обществеността това, което сме постигнали до сега. Разбира се, не съм е, особено доволна, че 3,7% от нашите инвестиции съдържат грешки. Но 19,6% са е, инвестирани е, коректно за е, подобряване на всекидневния живот на нашите граници. Постигане на резултати и тяхното оповестяване е важна част от работата на, комисията. В съответствие с първите резултати от оценката на периода 2007-2013, повече от 9 милиона е, европейски граждани са намерили работа благодарение на фондове, на проекти финансирани по ЕСФ. Голям брой са получили нова квалификация, като същевременно около 300 хиляди предприемачи и 50 хиляди новообразувани фирми са получили подкрепа. Това отразява правилно ползата от нашите е, фондове, но искам да повторя това, което моята колежка, заместник председателката Георгиева, каза миналата седмица в Страсбург. Не всички важни неща са измерими и не всички измерими неща са обязателно важни. Е, и, примерно по отношение на младежката гаранция, та, е, нашата подкрепа е, не се измерва само с броя на тези, които са намерили работа. Ние също така помагаме на хората да придобият умения, което помага на развитието и тяхното участие в живота на обществото. В по-широк смисъл трябва да сме уверени, че всички наши политически дейности и инициативи отговарят на сегашният политически контекст и че средствата се инвестират а, така, че да получим а, възможно най-голямото въздействие. В своя доклад Европейската сметна палата е, изразява е, съмнение относно преките връзки с Европа 2020. И аз им благодаря за техните забележки и да, ще кажа, че ние неотклонно се стремим да усъвършенстваме работата си, в рам, новите регулаторни рамки и по-важно в светлината на резултата на преговорите за приоритетите за финансиране бележат радикална промяна в политиката на финансиране на Европейския съюз. Нашите три цели ЕДОС, образование, социално включване и модернизация на публичната администрация, Европейският социален фонд – е, несъмнено е, работи за изпълнението на целите на Европа 2020. Е, трудното идва, когато трябва да се прилагат специфичните, конкретните препоръки за страните членки. И почти цялата сума в финансирането за 2014-2020 година ще отиде за тази цел. Например, помагане на службите по заетостта, интегриране, приобщаване на маргинализирани общности, такива като ромите. Например, 75% от разходите в Словения и Словакия, 90% в, и 80% в Чешката република. Всичко това значително ще увеличи въздействието на Европейския социален фонд върху за изпълнение на ключовите цели на Европа 2020 в светлината на новите е, методи на докладване ще може ясно да покажем това. По, например, в така наречения доклад по член 16, е, където се, е, ще се отразят е, преговорите по партньорските споразумения. Не последните събития показват, че регулаторните рамки трябва също да осигурят необходимата гъвкавост, за да се приспособяваме към променящите се приоритети. Кризата с мигрантите, бежанците е, е пример за това. Необходима е стабилна стратегия за инвестиране за целия 7 годишен период, но наред с това предприехме крачки а, за това, че фондове, включително ЕСФ, да отговорят на новите нужди, а, които се появиха в този нов контекст. На 5 септември се срещнах с управлението, управлението, управлението, управлението на ЕСФ и е, разработихме насоки как фондът може да бъде използван за подпомагане на бежанската криза по различни начини, социални услуги, осигуряване, на образование и така нататък. Съветът на министрите на социалните въпроси проведаха неформален дебат и аз ги призовах да мобилизират наличните средства, без разбира се да застрашават приоритетите, дефинирани преди да започне беженската криза. Като имаме предвид нуждата от по-нататъчно усъвършенстване на нашата дейност и да предвиждаме необходимите дейности, смятам, че някои елементи на негъвкавост в нашите правни рамки заслужават вниманието на средно на междинният преглед до две, края на 2016. Ще заключа с някои забележки по отношение на съответствието, на изпълнението. Имаме, значи, 3,7% грешки, и тази цифра трябва да се разглежда от две различни, два различни ъгъла. Първо, наближаваме края на финансовият период и страните членки са, разбира се, мотивирани по-бързо да освояват средствата, но нивото на грешките остава сходно с това, което наблюдавахме през предишните години. Въпреки, че грешките не са малки, грешките не са малки, все още не можем да бъдем доволни трябва да сме сигурни, че европейския бюджет е надежно защитен. Знаете, имаме многогодишна система. Възможни са винаги корекции за намаляване на остатъчните рискове. През 5 години подред финансовите корекции представляват 2,8% от плащанията за съответните години като имаме предвид, а колкото до процента на грешките, единственият начин да ги намалим под 2% годишно ще бъде, ако успеем да постигнем структурни промени в начина по който се прилага Европейски социален фонд. Това, затова е необходимо а, да преминем от реални към опростени а, разходи. Значи трябва да видим докъде сме достигнали с опростените, опростеният метод за отчитане на разходите. Възоснова на прегледа, направен от властите в 28-те членки, предвижданията за използването на опростени докладване на разходите се предвижда да бъде 35%, докато то е било 7% за периода 2007-2013. Ясно е, значи, че са необходими още допълнително усилия, особено в някои страни член, за да може да се използва изцяло потенциало на опростеното отразяване на разходите и да постигнем 50% до 2017 година. Това ще увеличи редовността на разходите, но също така ще намали административните тежести и ще осигури по-добро изпълнение. Значи, средосрочният преглед също ще даде възможност за това и аз съм абсолютно решена да постигнем тази цел. Разчитам на вашата подкрепа. В заключение, госпожо председател, свидетели сме на промяна на насоката от съответствие с, към изпълнение. Не защото съответствието на направено с резултатите не е важно, но то е само едно предварително условие за постигане на крайната ни цел, а то е именно да използваме публичните средства така, че те да имат максимално, максимално въздействие, положително въздействие за постигане на политическите цели, по които сме се съгласили. Макар и да не сме постигнали това, надявам се, че сме на прав път. Много благодаря за представянето. Благодаря ви, че изразихте своето становище. Госпожа Йова има думата, която е наш докладчик. Ще зададе няколко въпроса към палатата и към комисаря. Уважаема госпожо комисар, уважаема госпожо Иванова, господин генерален директор, колеги. Както знаете, Основното, което искам да кажа при освобождаването на отговорност на комисията е, че е необходим по-конструктивен подход към освобождаването, като се съсредоточим върху постигнатото, а не толкова върху процента грешки. Това не означава, разбира се, че няма да говорим за спазването, тъй като без правила нямаме добро изпълнение. Всички го знаем. Искам да благодаря на комисаря за това, че в изказването си се фокусира върху резултати и за това, че даде примери за този подход, Фокусирам върху изпълнението. Искам да благодаря и за писмените отговори, които изпратихте. Ще се върна на част от тях малко по-късно. Благодаря на палатата, благодаря на госпожа Иванова. Тя е записвала всички въпроси, свързани с изпълнението в съответната глава и благодаря за различните становища, които изразихте междувременно. Това не е последния път, в който говорим по темата. По време на самото освобождаване ще се виждаме пак. Ако започнем от въпросите, свързани с изпълнението. Два от най-важните показатели в тази насока в вашия ресор, госпожо комисар, са безработицата и броя на разкритите работни места или запазените работни места. Споменахте интересни цифрови данни. Казахте, че от 7 до 13 година 8,8 милиона участници по СФЕ са запазили работното си място или са били назначени благодарение на интервенция. Над 300 000 души са били подкрепени от социалния фонд и са станали самонети. Над 50 000 малки предприятия са били подкрепени. Имам няколко въпроса. Искам да ви попитам колко устойчиви са тези цифри и надежни. Показателите достатъчно добре ли са изготвени, така че да ни дадат надежни резултати за периода до 20 година. И още един въпрос, който е свързан с това. Дали препоръките по държави отразяват усилията на държавите членки за постигане на целите на Европа през 20-та година? Как Европейската комисия ще направи така, че показателите на CSR да бъдат по-детайлни. Още един въпрос, който е свързан с изпълнението колко държави и кои са те, показват разминаване между пазарните нужди и уменията. Какви са стъпките предприяти в тази посока? Може би ще е по-добре да говорим за стъпките, които трябва да се предприемат, а не да сочим с пръст. И що се отнася до изпълнението, има още един въпрос, който трябва да обсъдим, и то е нивото на освояване в миналия програмен период. Декларацията за достоверност в доклада за работа от предишния период се говори за проблеми в контролната система, свързана с регламент 438 от 2001 година и 83 от 2006 за социалния фонд. 11 държави членки не са били контролирани достатъчно добре, нито пък е имало добри корективни мерки от националните власти. Защо продължава това? Um, then I want to ask because in the 2007... В а, програмен период 13-20 допълнителни плащания от 1390 милиона евро по 17 оперативни програми са били прекратени. Споменава се това в нашите въпроси и отговор на въпрос 27 вие казвате, че на този етап който е близо до периода за кандидатстване, държавите членки е трябвало вече да предприемат всички мерки, за да има адекватно ниво на освояване посредством договори или грантове. Знае ли Европейската комисия със сигурност, че тези държави членки са предприели всички мерки или пък това е едно пожелателно изказване или просто предполагате, че това е така? Съвсем набързо ще се върна на процента на грешките. Що се отнася до социалните въпроси и заедостта, се говори за 3,7% през 2014 година. В доклада на Сметната палата обаче се казва, че процента грешки е можело да бъде доста по-нисък, ако държавите членки са използвали цялата налична информация. Както вече бе споменато много пъти от Сметната палата – това послание го чуваме всяка година. Винаги се задава този въпрос в нашата комисия. Защо не се подобрява положението? Какви мерки предприема Европейската комисия, за да помогне на посредниците, както и а, що се отнася до кадровото разпределение? Това е нещо много интересно, което трябва да обсъдим. Инициативата за младежка заетост сега накратко. Благодаря, че я споменахте. Що се отнася до участие, 110 000 безработни младежи са участвали в инициативи по тази инициатива през 13-та година. 1,3 милиарда евро вече са разпределени по проекти, които се изпълняват. Тези резултати са за 2014 година доста по-ограничени, но с размерни с очакванията на Европейската комисия, що се отнася до целите на оперативните програми, както и наличното авансово финансиране. Авансовото финансиране обаче бе увеличено през 15-та година и доклада казва, че настоящата година мобилизира различни мерки и младите хора получават подкрепа и услуги, благодарение и на увеличаването с 30% на авансовото плащане. На този етап, как оценявате инициативата за заетост на младите? Постигнати ли са резултати? Намалена ли е младежката безработица вече? Какво мислите по въпроса? Още нещо. Сметната палата обръща голямо внимание на упростяването и опростените разходи като вариант. Благодаря ви за документа, който ни предоставихте. Може ли да го коментирате? Какви са плановете ви, свързани с опростените разходи, що се отнася до социалния фонд? В периода 7-13 година този вариант с упростени разходи криеше много рискове за бенефициерите. Какви са били тези реални рискове и как се ограничават тези рискове в новия финансов период? Какви са плановете ви за този период? И съвсем конкретно, защо България, Унгария, Латвия и Словакия нямат особено желание а, да използват този вариант с упростените разходи. Какъв е проблема там? Още един проблем, който е към комисията и към сметната палата. Когато отговорихте на 18 и 19 въпрос за споразумението за партньорство, вие като че ли изразявате несъгласие с сметната палата – тъй като Сметната палата твърди, че новите споразумения за партньорство не отразяват в достатъчна степен целите а, на 2020. Може ли и двете институции да обяснят какво мислят за тези нови споразумения, отразяват ли те целите на стратегията 20 та година или не? И накрая, финансовите инструменти. До 2014 година 53 финансови инструмента за малки и средни предприятия са приложени в 7 държави членки, като парите идват от СФЕ. 16716 предприятия са получили средства, 472 милиона са били разпределени между тях. Това много ме радва. Искам да попитам обаче какви са предварителните условия в държавите членки, за да може ефикасно да се използват финансови инструменти в сферата на социалната политика. Какво прави Европейската комисия, за да може да има отчетност по финансовите инструменти, тъй като за момента няма. Европейската комисия възнамерява да използва повече финансовите инструменти, Сметната палата пък прави хоризонтален одит на финансовите инструменти, що се отнася до изпълнението и в социалната сфера. Очакваме да видим резултати. Последният ми раз... въпрос, госпожо комисар, както казахте, трябва да не излизаме от политическия контекст и да реагираме на него. Затова ще спомена една наистина животрептуща тема. Това са бежанците. Казахте, че има възможност да се използват структурните фондове, за да се справим с предизвикателството миграция, като парите отидат за езиково обучение, съфинансиране на ключова инфраструктура, като битово, жилищно настаняване и така нататък. Знаем, че имаме четири фонда, които могат да се дадат на държавите членки за бежанците. Е, Социалния фонд, този за развитие на селските райони, след това за най-бедните райони и АМИФ, т.е. фонда за убежище, интеграция и миграция. Това са четирите фонда. Знаем обаче, че фонда за развитие на селските райони и СФЕ всъщност са изготвени за друга цел, с друга цел. Това ли са подходящите фондове, които да подпомогнат държавите членки да се справят с кризата с бежанците? Може би държавите членки не трябва да бъдат насърчавани да използват неразходваните средства от бюджетните кредити. Очаквам да чуя мнението на други колеги. Записвам си всичко и ще се опитам да го включа в работния документ за освобождаване от отговорност. Благодаря за отговорите. Благодаря, госпожо еврокомисар. Е, имате думата. След това ще чуем и представителя на Сметната палата. Eh, eh, Благодаря, госпожо докладчик. Е, ще отговарям на въпросите ви на нидерландски. Първият ви въпрос беше свързан с информацията и как контролираме информацията, която държавите членки ни препращат, дали тя е надежна или не. С всички способи, с които разполагаме. Правиме анализ на отделните досиета, проверяваме всички счетоводни документи, които не се изпращат. Също така правим и проверки на място, ако сметнем, че е необходимо. Тоест, правим одит на одита, ако мога така да го нарека. Първата проверка не е единствената проверка, която се прави. Разбира се, че имаме пълно доверие, но когато се срещнат проблеми, веднага действаме. Ако има структурни проблеми, пък организираме срещи с държавите членки, опитваме се да им помогнем, да им дадем насоки, а, за да може да се подобри работата им. Сега, що се отнася до конкретните препоръки по държави? Ясно е, че в момента се прави връзка между фондовете и препоръките по държави. Има обаче също така възможност за верификация от 16-та година нататък. Това е момента, в който държавите членки веят вече е трябвало да изпълнят условията, които са поставени екс-анте. Ако не, ние ще наложим нови корекции. Що се отнася до специфичните препоръки по държави, трябва да кажа, че ние заедно с колегите правим анализ, за да видим дали може да се направят и корекции по управлението на фондовете. В този момент сме се фокусирали върху реформите. Първата цел не е тази да се прави контрол на бюджета, що се отнася до европейските фондове. Имаме средствата, с които разполагаме. А, така или иначе, решихме а, да се движат тези препоръки по държави заедно в паралел, да бъдат ясно свързани е, и да можем по този начин да сравняваме и бюджетите. Целта ни всъщност е да видим къде са проблемите и да дадем тласък на държавите членки да изпълнят препоръките. Що се отнася до компетентностите сега? Казахме, че преди тези препоръки по държави обикновено е добре да се подготви програма – да, имаме възможност да започнем отделни инициативи, свързани с отделните квалификации и компетентности, но в крайна сметка, що се отнася до обучението и образованието, това е национална компетентност и може да координираме, да изразяваме някакви становища, но това е всичко. В програмата за работа за 2016 година сме предвидили нещо, което наричаме Skills Agenda или програма за квалификациите и уменията. В момента подготвяме тази програма и ще видим как на европейско ниво бихме могли да допринесем за да може да се квалифицират хората допълнително, да могат постоянно да развиват своята квалификация, своя ценз да повишават и ще видим как можем да отговорим и на исканията на пазара на труда, що се отнася до квалификациите. Мислим най-вече за сътрудничество с различните институти за обучение, образование и така нататък. И ще се опитаме да заделим средства, повече средства, благодарение на Big Data, за да видим какви са реалните потребности на пазара на труда. След това, що се отнася до сертифицирането, дипломите, които всъщност доказват квалификацията в тази сфера. Бихме искали да има по-голяма прозрачност и сравнимост, за да може да има по-пълно признаване в отделните държави, членки на отделните квалификации. Имаше въпрос, четвъртия въпрос, ако не бъркам. Той беше свързан с това достатъчно ли проверки правим, достатъчно контрол ли извършваме върху националните органи. В това отношение ние винаги действаме а, много сериозно. Бихме искали да се направи нетна корекция за да може коректно да се използват фондовете. Има, разбира се, и други начини за контролиране на а, органите по места. Yeah. Извинявайте за секунда. Hmm? Ja, zoals ik daar juist ook al gezegd heb, de audit van de audit gebeurt natuurlijk ook regelmatig. А, да, говорихте за одит е, на одита. Да, понякога се прави и това. Или пък се прави анализ на място на данните на базата на досието, с което разполагам. А, ето, намерих това, което търсих преди секунда. Говори се много също така за поемане на политическа отговорност от националните органи на властта за декларациите за достоверност, които изпращат на по-горно ниво. националните органи на властта по този начин поемат отговорност. Що се отнася до тези декларации, с които излизат? Продължавам побележките, които съм си направила. Става дума за оперативните програми. Ja, wat betreft de opgeschorte programma's op dit ogenblik, dus reservaties die we hebben, zijn er. Да. Имаме програми, по които има резерви. 21 от 36. 15 случаи пък сме взели резервата, защото националните органи са ни убедили, т.е. дали са ни съответните гаранции. В 16 случая програмата е прекъсната все още, в 3 сме поискали повече информация. Настоящата година, 15-та, 17 са прекъснати временно. Сега Имаше още един въпрос, който беше свързан с освояването на средства по оперативните програми. И къде се намираме в момента с освояването? От 7 до 13 година като цяло освояването. Можем да кажем, че нещата вървят добре, 87% от общите средства е, са освоени. Това са данни от октомври тази година. За 16-та година се надяваме вече да се стигне до над 90%. 15 държави членки са вече над 90%, някои а, се забавят Харватия, Словакия, Румъния, Малта, при тях има малко по-низко, 66 Харватия, Румъния 62%, Испания 75% и Малта горе-долу и те са някъде там като процент освояване. Всички държави членки до 31 марта 2017 година трябва да приключат с освояването на тези средства за този програмен проект какво правим всъщност, за да подобрим нещата. И такъв въпрос имаше също. Осем групи специализирани създадахме Task Force за по-добро прилагане. Искаме всъщност да няма риск за неосвоени средства в края на този период. Има също една възможност да се предостави техническа помощ за подобряване на капацитета на държавите членки, т.е. за да се провери компетентността на кадрите, които са наети и които работят, или също така да се потвърди, че процедурата за органите по контрол и органите по сертификация са адекватни или че може да се подобри а, практиката там. Тоест, предлагаме такава помощ, за да може държавите членки, в крайна сметка, да поема цялата отговорност в края. Виждаме какви са добрите практики, има обмен на най-добри практики между държавите членки, има и транснационална мрежа, която е един адекватен контекст за обмен на такива добри практики между държавите членки.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 Ja, oké, okay, ik, kan hier, ik kon sorry, mijn eigen geschrift weer moeilijk lezen. Uh, Извинявайте, днес ми е много трудно въобще да си разчита какво съм написала, за което се извинявам, че се бавя. Следващия въпрос беше за въпроса какво ще правим за намаляване процента на грешките и за да опазим бюджета. И тук предприяхме конкретни действия. Даваме пълна подкрепа на държавите членки за подобряване на начина по който управляващите органи прилагат различните процедури за проверка. Тук също имаме примери за добра практика в различни сектори, най-вече Що се отнася до обществените поръчки, обществените е, договори, правим проверки, за да се предприемат подходящите марки. След това имаме един инструмент, който се казва Арахне. Държавите членки могат да преценят риска. Това е един инструмент, който дава възможност да се посочат къде са слабите моменти в системата. Организираме семинари, за да може да използваме максимално този инструмент и да се разпространява информацията. Правим също така тематични одити, що се отнася до проверката на управлението, за да може да се направят много, много конкретни препоръки и да можем да предоставим също така препоръки, които да бъдат наистина насочени към въпроса. 2014-2020 година като програмен период ни дава повече възможности, дори нормативната база ни ги дава. Например, има нетни корекции, които биха могли да се направят и да се приложат веднага, за да може държавите членки да използват по-добре ресурсите и а, да организират по-добре проверките си. Също така тези Simplified Cost Options или вариантите за упростени разходи, там държавите членки ще могат наистина драстично да намалят процента на грешката. След това попитахте какво правим, за да се борим срещу а, безработицата сред младите. А, Разбира се, това е един от нашите приоритети. Vandaag laatste cijfers van gisteren bekendgemaakt door Eurostat eh, zien we dat de jeugd. Евростат ни дава последните данни и какви са тези данни. Безработицата сред младите хора. Последната година тя е от 21,7% вече паднала на 20% става дума за Европа от 28 държави членки, от 23 на 22,3, що се отнася до еврозоната. Преди един месец поискахме такива обективни данни. От средата на 13 година до 2015 година имаме 1 милион млади безработни по-малко. 15-та година имаме 50 000 по-малко вече. Така че можем да кажем, че има напредък, има намаляване на безработицата сред младите хора, но знаете, че младите хора имат нужда от развитие, имаме нужда от талант на пазара на труда. И разбира се, всеки трябва да има такава възможност, но за тази цел трябва да поддържа своята квалификация, да може да планираш живота си. Ние правим всичко възможно, за да дадем такава сигурност. Това е всъщност един от основните приоритети, които сме си заложили в тази сфера. След това какво правим, за да се използва по-добре фондовете в тази сфера? Правим политически препоръки, за да се използват тези фондове от държавите членки. Както знаете, имаме инициатива за младежка безработица и за младежка заетост. Няколко милиарда евро бяха отделени за програмния период. Сега, що се отнася до прякото участие на младите на пазара на труда, също сме заделили средства. Има, разбира се, и непреки мерки на пазари на труда, инициативи свързани с обучение, и образование или а, модернизиране на пазара на труда. Говорим за над 26 милиона евро, що се отнася до социалния фонд да, а, за 2020 година. Дотва да... И така инициативата за младежката заедост. Известно е, че има предварително финансиране и тук искам да благодаря на парламента за чудесното сътрудничество. Наложи се законодателна промяна, което и стана само благодарение на съвета и парламента. Така че през месец май успяхме да изплатим 1 милиард евро на регионите които бяха одобрени за подпомагане. Оконстатираме и по-добро развитие на проектите, защото особено в регионите има затруднения с ликвидните средства. Там е необходима подкрепа за младежката безработица. Там имахме проблеми и благодарение на бързите плащания имаме възможност да констатираме, че сега програмите и проектите са в ход. След това към края на годината ще видим е, как ще изглеждат данните от държавите членки. До година ще ви докладваме за това. За младежката и за инициативата за младежка безработица там има по-стрикни изисквания за докладване и за предварително изплатените суми към определен момент трябва да имаме 50% изплащане на средствата, тъй като е, трябва да знаем, че нещата вървят. За политическите препоръки, знаете, имаме младежката гаранция, поне държавите членки приемат определени препоръки за предоставяне на предложения в рамките на 4 месеца след завършване на училище. Един млад човек завърши училище в 4 месеца трябва да получи предложение. Би, е, същото се отнася и при напускане на работа, при уволнение от работа. Той трябва да получи, той или тя трябва да получи предложение за обучение или работа. Следва проверка до година и тогава ще можем да ви дадем по-подробна информация, както и обобщени данни за края на 2015 година. Надяваме се да можем да изготвим доклад, който, пак се надявам, да съдържа информация е, за е, промени в многодишната финансова рамка, за да бъдем в състояние да отбележим положителни промени да убедим компетентните институции, че трябва да да продължим програмата. 20% младежка безработица означава, че всеки пет младеж или девойка търси работа и няма такава. Това е недопустимо и неприемливо за националните економики. Работата по този въпрос трябва да продължи. Радвам се, че можем да отбележим напредък, което наистина е важно. по въпроса за разходите и опростяването им. Това е наистина важен инструмент. Аз настоявам за приложението му последно време този вариант, тази опция бе освоена до 7%. Не е много, но е повече от нищо, пък и държавите членки не я познаваха. Сега вече имаме натрупан опит по въпроса, а онези, които познават системата и са изпробвали, виждат, че действа. Има големи разлики в начина, начина и на приложение тъй като не става дум. Има държави, които я използват само за една програма, държави като Италия освояват до 60%. Искаме да продължим по този път. Към настоящия период имаме 35% използване на тази възможност. Сериозен напредък. Както виждате, ние правим първи стъпки в тази посока за периода 14-20 година. Има място за положително развитие. Насърчаваме държавите членки, предоставяме информация, организираме различни семинари и прояви и се надяваме да запълним тази празнина между 35% които имаме сега и желаните 50%. Надяваме се да убедим още много държави членки да приемат и прилагат е, този вариант с упростяване на разходите. Бе поставен също така и още един въпрос относно е, е, инструментите за финансиране, как стоят нещата при тях. За следващия период можем да ги използваме по-добре за периода 2013 и 2013 година бяха използвани общо 49 финансови инструмента, особено за микро и много малки предприятия, като можем да кажем 45 000 души са получили подкрепа. Изчисленията сочат, е, че са създадени 23 хиляди работни места. За настоящия програмен период ще можем по-добре да използваме тези инструменти, тъй като имаме по-добра законодателна и регулаторна рамка. Надяваме се, или поне това е намерението ни, че ще имаме повече средства за този механизъм в Европейския социален фонд. Е, говорим за 1 милиард евро които да бъдат на разположение за подпомагане на 12, гражданите на 12 е, държави членки. Това е двойно повече, отколкото в предходния период. Е, почнахме от 7 държави членки, сега вече са 12. 12 държави членки в момента прилагат тези инструменти за финансиране. И още един въпрос бе поставен относно изравняването и споразуменията за партньорство и общата политика в, тази, в разглежданата област. По този въпрос ние готвим документ. hier hebben we, we weten dat dat een zorg is, ook onze zorg, zoals ik... Известно ни е, че това е много важен въпрос е, прозвуча и тук. Нуждаем се от достатъчно средства, за да постигнем целите си, да провеждаме политиката, която сме си набелязали. Така че държавите членки, които работят в тази посока, да могат да допринесат за правилното използване на средствата. Всичко това ще бъде подложено на оценка. В е, член 16 на регламента се предвижда точно това изготвяне на доклад за де през декември тази година ще започнем, през този месец ще започнем работа. Имаме вече известна подготовка и можем да кажем, че ще има повече инвестиции за да подкрепим поставените политически цели, категорично повече средства, отколкото през предходния период. Съществува и на лице и по-добро приложение, програмите са по-добре съобразени с поставените политически цели. Можем също така да кажем, моля за извинение, казва ораторката, за момент. Важно е също така наличните средства да се използват за провеждане на структурни реформи в държавите членки. Е, е, структурни реформи, които ние изискваме съгласно рамката на европейския семестър. От това фонда за стратегически инвестиции, ЕФСА и в други наши инструменти това е важно от всяка гледна точка. Това предполага и подобряване на управленския капацитет и административния капацитет. Но за сега по този въпрос още работим. Повече информация ще можете да получите след две седмици. След това е, имаше поставени други въпроси за МКБ хоризонталния одит момент, казва госпожа Еврокомисаря. Сега по, извинявайте по въпроса за бежанците трябва да, да отдам отговор и проблемите свързани с тях. Каза се, че държавите членки следва да бъдат задължени да използват тези средства. Ние препоръчваме на държавите членки да използват всички налични средства, за да постигнат политическите цели, които сме си поставили. И ако разгледаме целите на Европейския социален фонд за обучение, включване в трудовия пазар, социална интеграция, това са все средства, които могат да се използват за и за приемането, настаняването на бежанци и така нататък. В момента, в който те имат достъп до пазара на труда, разбира се, всички инструменти трябва да се използват и за бежанците. Там, където има конкретни програми или планове, ние се обръщаме с молба към държавите членки да се погрижат, че, защото тези целеви групи за които са предназначени тези средства, да не страдат. Останалите суми ще бъдат предоставени за беженците, но при преструктуриране ние предлагаме на държавите членки, а това се отнася и до съответните административни структури, до съответните министри, на тях също сме предложили да внесат бързи промени в програмите, с оглед на политическата рамка. Можем да държавите членки могат да направят наистина много е, с е, фонда за солидарност, социалния фонд, фонд е, от, така че в момента, в който беженците са на територията на държава членка и са подали молба за, между, за закрила или убежище, тези фондове са на техните са на тяхно разположение. И разбира се, говорим за достъп до трудовия пазар в момента, в който бежанците подадат молба за получаване на международна закрила, всички тези финансови инструменти могат да бъдат използвани за тях, за покриване на, на най-насъщните им материални нужди, за жилищно настаняване, за осигуряване на необходимото, за да им бъде предоставена желаната закрила. Имаше и друг един въпрос за приключването на старите програми. Тук имаме още едно неприключено досие е, за периода 2000-2006 година. Четири програми за Италия, Сицилия, Калабрия. Е, е, Болцано и още една програма. Те не са приключени. Ние се опитваме в момента заедно с е, Италия да приключим въпроса, но все още ли, ли нямаме споразумение за нивото на финансови корекции, но такова споразумение ще има. Ние сме в ход, в процес на преговори и разговори с италианските е, власти по въпроса. И така, госпожо докладчик, надявам се, че не пропуснах. Е, председателката, е, доста сме назад с времето. Госпожа Иванова, имате и вие думата като представител на Сметната палата. Благодаря, госпожа председател. Ще бъда съвсем кратка в отговорите си. Госпожа Дебайова а, попита за връзката между партньорските споразумения и целите 2020. Това е много важен въпрос. Отговорът се намира във втората половина на трета глава, където става дума за резултатите от европейския бюджет. Свидетели сме на усилие, за да се намери съответствие на целите с целите на 2020. И в трета глава се съдържат примери за страни членки, за които се оказва трудно или невъзможно да установят връзка между тематичните цели и приоритетите на програмата. Дадени са конкретни примери. Това е накратко това, което мога да кажа. Би трябвало да добавя, че имаме по-цялостен доклад за партньорските споразумения, който ще бъде публикуван по-късно и там ще намерите по-подробни отговори на вашия въпрос. Искам още един път да потвърдя, че аз лично отговарям за този доклад, който ще бъде оповестен до година и там ще се съдържа по-подробен анализ на именно този въпрос. Благодаря. Преди да дам думата на колегата Целер, казвам добре дошла на делегация от Марокканския пар- парламент. Андреас Куали Абдули, е председател на ам, Комисията по бюджетен контрол на парламента на Кралство Марокко е сред нас. Добре дошли и пълноценен и полезен престой. Е, от нас най-сърдечно добре дошли. Много се радваме, че сте наши гости днес. Благодаря ви много. А сега е, Йоахим Целер. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря на Сметната палата за доклада и на вас, госпожо комисар, за това, че сте пред нас, за да отговорите на въпросите ние. Представен е списък на плащания е, и предварително финансиране, с говоря за временни плащания. И на това искам да се върна, защото разликите между отделните държави и членки наистина са много сериозни. Това предполага анализ. Е, Харватс връзка е, с 65%. Е, е нова държава членка, там има смягчаващи обстоятелства, но другите са вече отдавна членки на Европейския съюз. И всички държави членки, присъединилите се преди 10, преди 8 години, в, години в предприсъединителния период, получаваха подкрепа, за да се подготвят за европейското членство и да възприемат обичайните процедури, особено участието в крупни програми и фондове. И съм изненадан, че понякога съседни държави членки имат различни резултати. А, Румъния 62%, е България 95%, Испания и Португалия. Португалия има 95%, Испания е отново много по-нисък резултат. Тоест цифрите сочат, че даваме пари за период, който трябваше да е приключил преди две години. За какво ни е R плюс 2 или е, N плюс 3 дори за новите държави членки? Вие казвате, госпожо комисар, че ще плащане ще има до март 2017 година. Тоест, плащаме за отдавна минали времена и програми, които отдавна трябваше да бъдат приключили. Докато новия период би трябвало отдавна да е започнал започнал. Тук обаче на 24 ноември, това е датата на отговора на комисията, имаме 92% за при, при, приемането на оперативните програми на тези държави и отново е, една голяма държава, Испания, стар член оперативните програми се предвижда да се приемат за края на тази година. От собствен опит зная, че при приемането на оперативните програми работата не започва веднага. Започва набиране на проекти, намиране, търсене на партньори, минава още цяла година, докато и ето ви края на 2016 година и имаме теоретично 3 до 4 години за изпълнението на програмата. Така че има опасност да видим отново същата картинка като днес и в края на настоящия период. Мисля, че наистина трябва много сериозно да си помислим и до година ще имаме е, средносрочния доклад за многогодишната финансова рамка, както е, за е, различни фондове, за социалния фонд и така нататък. И трябва да се запитаме дали наистина процедурите ни са ефективни. Чухме от вас, че държавите членки могат да направят много със средствата от социалния фонд. За мен това е пряко свързано с гъвкавостта. А доколко са гъвкави държавите членки? Ще се върна към фонда за глобализацията. Комисията ни казва, че изпълнението на дадено е, запитване до приключване е, от, по този фонд продължава 24 месеца. Плащането до приключване на всички процедури могат да отнемат 28 седмици. Едновременно с това чухме, че през 2014 година за 28 000, както се казва сега, освободени работници имало подадено, подадени искания за плащания по фонда на глобализацията. През тези години има голям ръст на тези искания. А след това мерките по фонда за глобализация са били приложени и от тези 28 хиляди са останали 19 000. Тоест, една трета са намерили работа по други пътища или са си намерили някакъв начин да се справят с живота, което на мен не ми се струва никак гъвкаво в рамките на този инструмент. Струва ми се, че съответните политици от държавите членки могат да действат много по-бързо, работейки с тези средства и да не се изчакват две години след края на периода за насърчаване. Конкретните препоръки по страни. Бяхте любезна да спо, спо, Делите, че тук се поставя акцент върху е, интеграцията на ромите от социалния фонд, но опита сочи, че специално в държавите членки с голямо ромско население много предпазливо използват средствата и колебливо. И интеграцията явно не напредва. В комисията по регионално развитие пак се занимавахме с маргинализираните групи. Аз и съм от Берлин и зная от личен опит, че през последните години имаме значително увеличение на приток от роми в града е, не е ли по-добре да поемем ние е, тези средства вместо държавите, които по националните препоръки трябва да използват е, тези средства? според мен, е, т.е. лично аз мога да кажа, че това изисква много време и усилия. С това ще приключа да не узурпирам времето за изказвания. Председателката благодаря. Колегата Пирински има думата от социал-демократическата политическа група. Thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искал да благодаря на госпожа Иванова, на госпожа комисаря, на Сметната палата за е, подробната картина, която ни представяха, и включително за отговорите, които дадаха на зададените въпроси. Ще дам, задам и аз три много кратки въпроса, може би от по-общ характер. Първият ми въпрос се отнася до информацията, която ние получихме, че около 300 000 души са получили помощ от ЕСФ, е за да станат самонаети, Можете ли да нададете цифрите, какъв е успеха на тези предприемачи в тяхната работа, след като са получили помощ от Европейския социален фонд? Имате ли представа колко допълнителни работни места са били направени от тези а, независимо наети и самонаети лица? Второ е въпроса за опростеното отчитане на разходите. През предишният период трите членки са използвали ограничено този инструмент, главно поради правни несигурност и липсата на достатъчно точни указания от страна на комисията – какво са направили, за да сте сигурни, че има един набор от правила, който се отнася до всички заинтересовани страни за сегашният програмен период? Това второ. Третият ми въпрос се отнася за сътрудничеството с Европейската инвестиционна банка. През периода 2013-2014 година банката е инвестирана, инвестирала повече, отколкото преди, в в младежки програми, образователни програми. Тази програма а, допринася за инициативата, за младежката инициатива на Европейския съюз. 90% от тези инвестиции са отишли в Испания, Италия, Португалия и Гърция. И връзка с това искам да попитам как комисията се сътрудничи с тази инициатива и тази програма и с Е, е и Б. Събирали и анализирали информация комисията как инвестициите на Е и Б, които идват от европейския бюджет, допринасят за постигане на целите на Европа 2020. И нещо по-общо, което може да се разглежда и като въпрос към госпожа комисарката – какво мислите за нуждата от решаване на новите проблеми, свързани с миграцията, бежанците и тяхното интегриране в европейският пазар на труда? Във връзка с това, този въпрос е свързан с по-широкия въпрос с мобилността на работната ръка в рамките на Европейския съюз – който, е което пък е свързано с една от четирите основни свободи, именно свободата на движение в рамките на Европейския съюз. Според вас, как трябва да се решава въпроса с беженците в рамките на по-общият въпрос за мобилността на работната ръка? Колегата Чернецки. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Първо искам да поздравя госпожа комисарката, бивша депутатка, за нейната работа, за нейните отговори. Аз също така искам да благодаря и на госпожа Иванова от Европейската сметна палата за нейната работа. Искам да попитам нещо във връзка с това, което господин Целър каза. Какво прави комисията, за да следи прилагането на средствата от фонда, за да се избегне злоупотребата? Като гледам а, бенефициентите, виждам, че са отишли средства в много големи търговски дружества. А, как, госпожо комисар, се следи а, как се разходват и за какво тези средства? И аз се включих в списъка на изказващите се, защото виждам доклада на генералния директор. Имаме 34 случая на ОЛАВ, 37 е, в е, които са все още обект на разглеждане при и на базата на различни данни и от е, пресата и от собствени източници виждам за увеличаване на броя. Е, съжалявам, че в програмата Арахне са включени само 16 държави членки, програма за оценка на риска. Защо е така? Е, а, какво правите за популяризиране на програмата, която е представена само на 22 държави членки? И второ, е, положението за, в сравнение с 2014 година се е влушило. Имаме сериозно изоставане с, с сравнение с бюджета за 2015 година. Това са едни сериозни процент. Какво ще предприемете? След това чухме от госпожа Иванова за грешките 4,9 до 6,5%. А от генералната дирекция чуваме за 2,8 до 4. 2% ми се губят нагоре, а надолу 0,9% от генералната дирекция. Това не се дължи на методологични слабости, защото явно Сметната палата е подходила по различен начин, отколкото комисията. Как си обяснявате разликата? И много моля, бъдете корект, конкретни, нямаме време. Dank u, voorzitter. Uh, voorzitter, op de vragen van... Uh... Благодаря, uh, госпожо председател. Въпросът на господин Целер най-напред. Въпросът за плащанията. Той цитира uh, данните за редица страни и попита на какво се дължат разликите. Става дума за много бавно изпълнение от страна на страните членки, поради липса на административен капацитет. Те не предлагат достатъчно добри проекти или пък със закъснение са предложили програмите си или пък има голямо текучество на персонала на различни нива на иерархията. това се дължат тези закъснения. Питахте по-специално за Испания, господин Целер. Искате да знаете каква е причината за това закъснение в Испания. Като погледна данните, мога да ви кажа, че за Испания 17 от 22 програми са били суспендирани в даден момент. А, а в момента са само 7, т.е. има нетно подобрение. Значи, това се дължи на усилията, нашия общи и усилията на Испания и тези усилия са дали резултат. В Испания много често проблемите се дължат на прекалено сложната организация, много посредници, нещо, което осложнява значително работата, също така и на големи, големи слабости в контрола и одита на някои програми. Но комисията поработи с Испания. Използвахме всички инструменти на наше разположение. Насърчихме испанците да използват повече опростеното отчитане на разходите и виждаме, че това дава резултати. Броят на посредниците мина от 130, от 130 се намали на 30. И в момента Испания е едно от, на едно от първите места. Тя е, е една от трите страни, които използват най-много опцията, е, възможността за опростено отчитане на разходите. За 7 такива програми. Има още 5, 15 други програми, които не са съвсем готови, но се надяваме, че до края на годината и те ще бъдат готови. Значи за Испания може да говорим за един реален прогрес. Питахте също така и за фонда за приспособяване към глобализацията. Знаете, че там липсва гъвкаво, знаете, че процедурите са малко тежички, трябва да се изчака 28 седмици, за да бъде прието, е, прието е дадено предложение а, е, и да се деблокират а, е, средствата. Установяваме, че трябва да се работи по няколко паралелни, в няколко паралелни насоки едновременно за да може средствата, иначе средствата се деблокират, отпускат се много бавно и много късно стигат до бенефициентите. Опитваме се да намалим тази липса на гъвкавост и да съкратим процедурите, които в момента се използват. И според мен преразглеждането на Европейския социален фонд и неговите неговите правила, което ще бъде направено в средосрочен план, ще помогне в това отношение. Сега за ромите зададахте въпрос там. Знаем кои страни приемат най-много роми. И искате да знаете дали средствата, предвидени за по-добро приобщаване на ромите, не се дават приоритетно на страните, където, където те живеят, откъдето идват или страните, където отиват в рамките на, в рамките на а, мобилността. Да, има страни, в които, а, към които се насочват голям брой роми и тези страни използват а, средствата от Европейския социален фонд, предвиден за а, оказване подкрепа на определени малцинствени групи. И някои страни членки използват и кредити от ЕСФ, за тази цел. Сега нямам време да навлизам по-подробно в въпроса с преобщаването на ромите, но през новият програмен период се надяваме, че нещата ще се опростат и ще можем по-целенасочено да използваме фондовете за най-уязвимите социални групи и малцинствени групи. Надявам се, че това ще даде възможност да получим и по-добри резултати. Господин Пирински. Мисля, че вие сте също докладчик за платформата срещу работата на черно, за което беше сключено споразумение с съвета. И аз ви поздравявам за постигнатото споразумение. Попитахте за средствата от е, Европейския социален фонд, които отиват за самонаети предприемачи. И какъв е успех, какъв е процентът на успешните. Е, значи, е, безработицата на младите е един важен показател и там, е, когато младите биват помогнати от инициативата за младежката заетост, може да измерим, измерим за какво става дума. Но за малките и средни предприятия ние нямаме показатели, нямаме как да отчетем нямаме как да отчетем какъв е резултатът от помощта, която ние сме оказали. Разбира се, е, малките и средни предприятия, както знаем, те са 85% е, е, от на новите работни места се създават от тях. И те заслужават нашата подкрепа и радвам се, че Европейския социален фонд може да окаже подобна подкрепа на малките и средни предприятия. Имаше и въпрос относно упростяване на правилата, по които се функционира в Европейски социален фонд. Необходимо е да имаме един общ правилник за всички фондове, един общ регламент за всички фондове, който да установява основните правила, към които тези, които го използват, трябва да се придържат. Имаме в момента обаче регламент за ЕСФ, е, е който решава, урежда някои специфични страни на работата с този фонд. Но Казах, как ще кажа отново, трябва да се използват колкото може повече а, опростените възможности за а, отчитане на разходите. Смятаме да стигнат до 50% от тези, които прилагат тази възможност за опростено отчитане на разходите. А, и това ще даде отлични резултати, според мен. А, това е свързано и с опростяването на правилата. В момента проучваме това наред, така наречената така, свръхстарателност или gold plating на английски на страните членки. И в рамките на нашите партньорство с страните членки установяваме, че в някои страни добавят нови изисквания и правила добавят допълнителни към онези, които вече съществуват. Ние се опитваме да убедим страните членки да прекратят тази практика на свръхстарателно регулиране и да се придържат към критериите и мерките, които, правилата, които са предвидени. И сега за Европейската инвестиционна банка. Ние сме в редовни контакти с нея и имаме вече мандат да започнем а, а, микрофинансиране. Работа по микрофинансиране, вече работим по подписването на тази договор. Трябва да кажа, че ЕБ е има голям опит в микрофинансирането, има много широки контакти с предприятия, включително и най-малките предприятия и ние се опитваме колкото може по-тясно да сътрудим с ЕИБ, за да получим възможно най-добри резултати, защото според нас те трябва да използват по оптимален начин финансовите инструменти, с които разполагат. Още този месец ще се срещна с представители на ЕИБ, за да обсъдиме тези въпроси. В постоянен контакт сме с представителите на Инвестиционната банка. Накрая попитахте за мобилността връзката между бежанската криза и движението на хора. Какво да кажа? Трябва да се спазва закона. Бежанците, бежанците, които идват при нас, търсят обежище, те нямат право да изискват да бъдат в една страна, а не в друга. Те трябва да бъдат в страната, където са регистрирани, дали ще бъдат след това разселени в други страни или не, те трябва да потърсят обежище там, където са влезли. Защото когато един бежанец, когато е признат за бежанец, той вече има правото, както всички останали граждани на Европейския съюз, да се ползва с всички широки права, включително и правото за свободно движение. А, а, ако не може да бъде и друго яче. И е, ще заключа с, приключа с въпроса на господин Черницки. Надявам се, че правилно ви произнасям името, господине. Благодаря, че ми помогнахте с неговото произношение. И сега въпросът на господин Черницки се отнасяше до, контрол, до контролът на разходите. Ставаше въпрос за фонда за приспособяване към моделизацията, към глобализацията. Използва се, използва се този фонд за приспособяване към глобализацията, но правилата са доста а, тежички, сложни, бавно, бавна е процедурата и ние обмисляме а, как да подобрим функционирането на този фонд. Госпожа Гресле, имаме инструмент, който ни дава възможност да идентифицираме по-добре рисковете в страните членки, по-бързо и по-ефикасно. В 15 страни членки бе взето решение да използваме този инструмент и имаме е, също така ангажимент е, той да бъде използван в 26, т.е. 26 от 28 страни членки. Остават само две, е, които не са поели подобен ангажимент. Две страни Германия и Люксембург декларираха, че няма да използват този инструмент, тъй като те вече имат достатъчно ефикасни инструменти за предотвратяване на рисковете. Всички останали 26 страни се интересуват от този инструмент. Също така, попитахте за забавените плащания. Опитвам се тук да намеря данните за забавенията за 2014 година. Всички знаят добре, че това е един голям проблем. Но през, това беше, така беше през 2014 година, но през 2015 година наваксахме всичко, което не бе разплатено, бе разплатено през 2015 година. Тоест сега сме в едно по-добро положение по отношение на забавените плащания. Имаме още не, неизплатени 3 милиарда и 700 милиона, 2 милиарда и 500 милиона не са никакъв проблем, те ще бъдат разплатени. Значи, Казах 2 милиарда и 500 ще бъдат платени, разплатени, а останалата част до 3 милиарда и 700 предполагаме ще бъдат разплатени в началото на 2016. Така че не е нормалното забавяне на плащанията ще бъде преодоляно. говориме за 2015 година за 400 милиона, които ще трябва да прехвърлим към следващата, към баланса на следващата година. И Европейската комисия внимателно следи как върват плащанията на страните, които получават помощ Става дума за Гърция и Кипър. Също така и страни, които, в които са били суспендирани плащанията и сега вече отново а, се изпълняват. И като Европейската комисия се опитваме да се придържаме колкото може по-близко до 60-те дни, които правилника предвижда. мисля, че има достатъчно ресурси, за да се финансира закъснените, закъснените плащания през 2015 година, това се отнася и за 2016 година. Това мога да ви кажа по отношение на забавените плащания. И накрая <clears throat> имаше въпрос за процента на грешките. Верно, че е доста големичък този процент на, на грешките. В началото на моя мандат имах възможност да кажа, че ще настоявам, упорито ще настоявам пред всичките служби, които са ме подчинени, да установим какви са рисковете и откъде идват този процент на грешките, който леко се е завишил в сравнение с предишната година. Но все още той е по-малък от общият процент на грешките за Европейската комисия, който е 4 6,4%. Това е общият. Значи продължаваме да работим по този въпрос, като имаме предвид за процента на грешките за предишният програмен период. Виждаме, че от година на година този процент намалява в сравнение с 2006-2008, примерно за кохезионните фондове, грешките са намалели значително, процента на грешките. И госпожа председател, а, а, знам, че това, което за вас е важно, а, не е процента, а, а, а, а броя на грешките, въздействието на тези грешките. Обаче ние правим всичко възможно, за да намалим процента на грешките. Всичко, което е по силите ни. Но ние, разбира се, зависим много от действията на управляващите и контролни органи в самите членки. Проверяваме и коригираме грешките. И всички грешки, които са установени в ден Хикс, е, е, е, след последващия ден Y вече са една голяма част тях коригирани и процента намалява. Благодаря. Има още въпроси, но времето изтече. За това си, ще си позволим да ви ги изпратим писменно с молба за писмен отговор. Благодаря. Дали госпожа Иванова от Сметната палата ще желая да вземе думата още веднъж? Искам само да ви благодаря за отличния дебат. Благодаря и на комисията. Я, филдан, Благодаря. Сега давам думата на докладчика за заключителни думи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за този обмен на мнения. Наистина засегнахме всичко, което трябва да се включи в освобождаването от отговорност. За съжаление, бих искала да задам отново някои въпроси, защото ще ми са нужни подробности от страна на комисията. По тях имам нужда от повече подробности е, с цел освобождаване от отговорност. Исках да попитам дали сте се съсредоточили върху големите раздели. Що се отнася до изпълнението, питах за работните места, за основните показатели за изпълнението, питах дали са надежни като показатели. Искам да се навлезе в подробности там. Това е, що се отнася до изпълнението. И не получих а, конкретен uh, конкретен отговор. А, след това искам да разбера какви са конкретните мерки. Питахте за конкретни мерки, но искам да попитам кои са те има държави членки, които отказват да използват тези инструменти. Защо отказват и какво повече може да се направи? Какво конкретно може да се направи с тези държави членки, които срещат повече трудности? Така че имам нужда от подробности по този въпрос. Още нещо, упростените разходи. И там искам подробности. Бих искала да разбера какви са рисковете за бенефициарите. Как се овладяват тези рискове в новия финансов период. Има държави, които пък нямат желание да ги използват. Защо и какво може да направим по въпроса? И не на последно място, предварителната ви оценка за инициативата за младежка заетост. Казахте, че в края на годината ще ни изпратите документ. Ще имаме нужда от този документ, тъй като той ще бъде изключително важен за освобождаване от отговорност. Ще ви изпратя списък с въпросите, по които имам нужда от подробности. Благодаря ви за този момент на становище. Благодаря. Ще определим срок, за да могат всички колеги да поставят въпросите, които ги интересуват. Е, да включат и допълнителни въпроси. Аз за сега благодаря за отговор на въпросите с това. Госпожо Еврокомисар, господин генерален директор, госпожо генерален директор, приключихме е, тази точка. Оставаме във връзка въпросите за интеграцията на ромите, за беженците, за младежката безработица, е, Продължават на нашето внимание. С това приключваме точка 7 и пристъпваме към точка 8. Специален доклад 14-2015 година освобождаване от отговорност относно инвестиционния инструмент за АКТБ. Докладчик е Клаус Хайнер Лейне. Добре е дошъл отново в парламента, му казвам и незабавно му давам думата, за да ни представи своя специален доклад. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа евродепутати. Много ми е приятно отново да бъда сред вас днес и да ви представя първия си доклад. Първо, тук е, Впрочем, този доклад е изготвен в отговор на искане на вашата комисия, поставен през 2012 година. Инвестиционният инструмент се състои от средства на държавите членки и Европейската инвестиционна банка. той не попада под обичайната процедура. Той е устойчив, като се използва за различни мерки с ревровиращ ефект. През миналите години са включени 5 милиарда евро за проекти за развитие. Това са финансови кредити за финансирана инфраструктура, инфраструктурни проекти, рискови, рисков капитал и друго. Проверени са 20 проекта, е, съставляващи 35% за договорите от 2011-2014 година. Тук попадат различни економически ресори, финансови инструменти. За първи път се изготвя такъв специален доклад. Това е нещо ново, това е в известен смисъл пилотен проект за сметната палата. Това означава, че ние ограничаваме проверката върху конкретна тема и конкретен срок. За нас два въпроса бяха важни. Дали това, което се финансира с този инструмент, отговаря на сътрудничеството и второ, позволява ли дългосрочно финансиране и има ли кат- катализиращ ефект? Отговор е да и в двата случая. Установихме, че инвестиционният инструмент е, отговаря на общата политика за развитие на европейския съюз. Инвестиционната банка финансира не пряко, а чрез кредитни лиди на финансови посредници, които ги предоставят на държавите членки. Има нарочен механизъм за разпределение, за да се гарантира е, целенасоченото и целево предоставяне на средствата е, инвестициите в, в, в, в инфраструктурни проекти отговаря на нашата политика. Три са основните критерии. Първо, кредитните линии на ЕИБА дават възможност за дългосрочно финансиране, което стига по-далече от обикновените кредити. Второ, финансирането е в националната валута и това поражда рискове от кур, обменния курс, а това е свързано с въпроса дали това има смисъл за редица предприятия, защото променливия риск може да доведе обаче и до положителен резултат. И трето, има един общ ефект, лостов ефект на този инструмент, защото може да се привлекат допълнителни инвеститори. Нямахме данни за конкретно изчисляване на това как биха се развили инвестициите без ЕИБ, но е, е, трябва да кажа, че крайните бенефициенти единодушно заявяват, че без помощта на ЕИБ не би било възможна тази инвестиция. В Кения и Уганда направихме посещения. Аз самия участвах в мисията в Уганда, където работих заедно с инспектори, представители на малкия средния бизнес и администрацията Цялостното ми впечатление е положително. Имаме две препоръки, е, които и ЕИБ прие първо повече прозрачност относно крайните бенефициенти, че в много случаи малко и средно предприятие трябва да докаже, че е получило парите от е, инвестиционния инструмент. Не винаги е така. И второ, техническа помощ за малките и средни предприятия, в редица случаи финансовите посредници не дават тази информация. Това е от мен. Тук е и господин Макстрем, който ръководи аудитиращия екип. Ние сме на ваше разположение за въпроси и благодарим за вниманието. Председателката, както винаги, кратко и ясно, сега да чуем докладчика. Бат Стас. Благодаря, госпожо председател. На първо място бих искал да благодаря на господин Лене за неговата работа, както и за работа на неговия екип. Отново благодарности. Обеден съм, че това е плод на екипна работа. Този специален доклад добре показва сътрудничеството между нашата комисия, Европейския парламент като цяло и Сметната палата. Искането идва от нас след освобождаването от 2012-2013 година. Специалният доклад идва съвсем на време, преди прегледа от средносрочен характер на различните инструменти Е и Б. Има много положителни елементи в този текст и е така, че наистина има съвпадане с политиката по развитие, т.е. едно добро сътрудничество между Е и Б и отделните комисии, както и Европейската комисия, що се отнася до търсенето и след това подбора на проекти. Господин Лене ни каза, че първия доклад от този тип е този, т.е. това е нещо като пилотен проект. В кратки срокове е реализиран доклада. Видях се с господин Лена миналата седмица в Страсбург и доколкото разбрах, палатата смята да продължи да работи в тази посока, за да може методологично да се изчисти работата по един такъв тип проект. Въпросът всъщност е дали този инструмент има добавъчна стойност. Да, казва господин Лене, макар че все още нямаме с ясна методология, за да може 100% да се гарантира това. Господин Лене също така ни каза, че е ходил, видяла отделни проекти, така че със собствените си очи наистина е видял как напредват проектите. Доколкото разбираме на, летище, на летището сте били, миналата седмица казахте, че без този инструмент изобщо нямаше да е възможен проекта за летището, така че това е чудесен пример и затова е добре да продължим да работим по него. Знам, че няма да е лесно да се реализира препоръката, която ще направя, но нека да не гледаме само критерии като економическа ефективност и така нататък. Нека да включим също и екологични критерии, етически критерии. Знам, че това не е много лесно, но според мен трябва да се възползваме от всички възможности и да включим и тези аспекти. Съгласен съм с препоръките на Сметната палата. Ще кажа на комисията да направи своите предложения, дори в бъдещи преговори, за да може нещата да изглеждат по-добре. Що се отнася до мандата на ЕИБ, разбира се. Също така и всичко, което е свързано с споразумението след но В моя документ аз мисля и за новите реалности – Както знаете, че в Париж, е, в Париж в момента тече КОП-21. Преди няколко седмици ООН излезе с е, целите за устойчиво развитие. Затова смятам, че е необходимо да се помисли как инвестиционният инструмент ЕИБ и нашите политики могат да отговорят на борбата срещу климатичните изменения, на преките, непреките въздействия на тези климатични изменения. Така че всичко това трябва да се превърне в наш приоритет. И трябва, разбира се, да бъдат обект на обсъждане, не само тук в нашата комисия, но и в Европейската комисия и а, всички служби, които се занимават с развитие. След това процедурни въпроси facility eh, onder de kwijting moet vallen. Още нещо, което трябва да бъде казано ясно. Този инструмент е, трябва да влезе в упражнението по освобождаване от отговорност е, и това е ясно за всички ние, за това Европейския парламент като бюджетен орган трябва да може да контролира а, е, освояването на тези средства. Тоест, това трябва да е част от бюджета. И наистина последно вече, споразумението между Е и Б, Европейската комисия и Сметната палата. Трябва да бъде подновен по 87 член, втора, трета линея на договора, така че ние като парламент трябва да посочим това и да кажем, че компетентността за контрол на сметната палата трябва да бъде а, е, прилагана към всички дейности на Европейската централна банка и разбира се, що се отнася до фонда за развитие. Т.е. трябва да има засилен контрол на сметната палата върху този фонд. Това са нещата, които искам да кажа аз, що се отнася до работата на сметната палата и сега с интерес ще изслушам становищата на колегите, които биха искали да говорят по темата. Над колеги... Благодаря. Колегата Стиховски поиска думата. Заповядайте. Дякую, пани председкиня. Благодаря, госпожо председател. Благодаря също така на докладчика, както и на господин Лене за изключително интересния доклад. Вие споменахте лостовият ефект на инвестициите или евентуалните инвестиции, които са пряко свързани с тази програма. Може ли да кажете нещо повече? Как можем да засилим инвестициите и как и откъде може да дойде този ефект? Това всъщност е тази част от вашия доклад, която най-много ме интересува. Благодаря. Колегата, колежката Аяла поиска думата. Имате я. Благодаря. Извинявам се, че излязах за малко, тъй като имаше един друг дебат, на който присъствах. Говоря от името на колега, който отсъства. Първо искам да благодаря на Сметната палата. Изпратихте съвсем ясен сигнал. Това е изключително важен инструмент за нас. И той е наистина от водещите проекти. Много ясни послания се изпращат, като това, че ако искате да работите с Европейския съюз, трябва да се премахне смъртното наказание. Председателката прекъсва, не сме на този доклад. А, не говорим ли за АКТБ? Sorry, then it was... Извинявайте, объркала съм се. Аз също се включих в списъка за изказванията, защото малко съм смутена. Е, започнаха да идват оплаквания е, за този доклад. Оксфам излезе с комунике за печата и още някой имаше е, две-три НПО, цяла група от неправителствени организации казах, че нямало независима оценка и бенефициентите и отражението върху тях не са така отразени правилно. Затова исках да помоля представители на Сметната палата да вземат отношение по тази критика. Аз лично не успях, така че моля ви, внесете светлина. Второ, относно препоръките. Според мен докладът съдържа много препоръки. Първата препоръка видимост, да, бенефициентите да бъдат информирани за възможностите за финансиране. Втората препоръка, но не, ми стана ясно информация, че бенефициентите са се възползвали от техническа помощ. Какво означава това? Не са получили техническа помощ, защото не са знаели, не са поискали или е имало затруднение с предоставянето? Дайте, моля, информация. И трето, защо само две препоръки? Всичко е толкова прекрасно или... За това нека чуем сега и Европейската комисия от генерална дирекция Девко имаме представител. А извинявайте, колежката Шмидт и господин Целер искат думата. Давам ви Клаудия. Благодаря. Ще се присъединя към казаното от що от колегата. Част та предоставена от средства от ЕИБ, трябва да попада под освобождаването. Положителен е докладът ви и за това как, ще попитам, как подбрахте съответните операции 35%, а останалите 65% по презумпция ли са толкова добри, защото в препоръките, за разлика от много други доклади, имате много малко информация. Да, добре е да информираме крайния потребител откъде идват парите и за техническа помощ. Едва ли е само това. Но все пак как избрахте тези, а не други проекти и дава ли направената проверка достатъчно информация, за да екстраполирате? Колегата Целер има думата. Дискусията се проведе вече в комисията по въпрос на развитието, не е ПО сектора, е, критикуват, е, че тук не говорим само за класическото финансиране като, сътрудничка, под форма на сътрудничество, но НПО на практика не участват е, в тъй като става дума за банкова сделка. И ЕИБ, разбира се, става дума за писмов капитал, си подбира партньорите така че да се гарантира връщане на предоставените като заеми средства, така че фондът да се напълни отново, така да се каже, за нови проекти. Това е пътя избран от Ейбе, който според мене може да бъде подкрепен. Стана дума и за доклада и липсваща прозрачност при предоставяне на средствата на банки в страните на бенефициентите. Не става ясно тези пари при малки и средни предприятия ли отиват или не. Но тези проблеми, приятели, ги имаме и в Европейския съюз. Първи много банки си повишават собствения капитал и след това дават заеми по този начин. Мисля, че Сметната палата го отчита именно финансиращите инструменти извън европейския бюджет трябва да влязат в стратегиите за а, развитие и трябва да имаме повече критерии за оценка. Аз въобще смятам, че Европейския фонд за развитие трябва да стане част от европейския бюджет, а не някаква сенчеста страна. Председателката натрупаха се доста въпроси. Нека чуем сметната палата, господин Лене. Благодаря и за изказванията и за въпросите. Първо благодаря на докладчика, естествено, за изготвения работен документ, който като цяло е положителен. Споменахте летището в Уганда и проекта. За мен това е много типичен проект. Отличен лични наблюдения го казвам. Той показва ползите, защото крайният бенефициент е, много ясно заяви, че без помощта на ЕИБ не би могъл да реализира проекта по понятни причини защото ако вземат местни кредити в, в, в, с толкова високи лихви, че не биха могли да ги покрият от печалбата. Още 20% лихви говорим и е само благодарение на ЕИБ процентът бе разумен. Разбира се, предоставянето на заеми в местна валута е известен риск, но това е целта на упражнението. 20% от тези кредити се предоставят в местна валута. За това бе, беше за мен много важен момент. Благодаря, че го споменахте етика, екология и равенство като критерии. Сказах го и миналата седмица тук имаме проблеми, защото имаме задължителни законодателни разпоредби и там чисто математически, там може да се направи проверка. Природните закони също, но при етичните закони това не върви. Аз разбира се, разбирам че подобни аспекти изиск, се поставя подобно изискване, е, ще поставя въпроса в Сметната палата за принципен дебат но тъй като нямаме задължителни правила, наистина е трудно да правим и проверка. После да не излезе, че нарушаваме политическата коректност с обективизъм, не това ни е работата. Това е по този въпрос. Тристранното споразумение до е, Централната банка, нас и комисията трябва да ще, ще бъде преработен, но трябва да кажа, че не сме имали никакви сериозни затруднения в сътрудничеството с Европейската инвестиционна банка. Някакви дреболи, но в никакъв случай. За и по институционалния въпрос, предвид настоящата си функция и длъжност няма да взема отношение. Това е въпрос на европейския законодателство. Аз лично разбирам е, искането на парламента. В това отношение промена няма, но не е от моя въпрос. Във връзка с поставения въпрос какво да направим за по-добри инвестиции. Мисля, че ЕИБ, и това е логичното заключение, ЕИБ е направила всичко възможно. Сега е, ще изразя лично мнение, което не е отразено в доклада, но този револвиращ модел на предоставяне на кредити при проверка от банката. В крайна сметка парите се връщат и се използват за същи цели. Пред всичко това представлява много удачен модел. Трябва да кажа, че отчасти области. В плана Юнкер за фонда за стратегически инвестиции присъства този идея. Мен, ако питате, аз бих разширил този инструмент, защото е много по-ефективен, много по-удачен, особено в така наречения трети свят. Така се подпомага изграждането на частна економика, казвам това като лично мнение. Госпожо председател, прочетох през комуникето на НПО сектора. Мисля, че господин колегата Целер също постави този въпрос, че НПО смятат, че тази форма на предоставя на банкови кредити, е, ограничава тяхното участие. Да, естествено е да не са във възторг. Аз не споделям критиката на НПО, тук подхода е друг. Този начин и форма на финансиране е разумен, защото тук са всички участници са на равна нога трябва да отразяваме съответните интереси. Не споделям критиката на третия сектор. Мисля, че доклада ни е добър. Така че това е моето мнение за препоръките. Защо две и не повече? Ами не намерихме нищо друго достойно за критика. И повод за други препоръки при обсъжданията в сметната палата и ние се питахме, пропускаме ли нещо, но в крайна сметка, когато имаме положителен доклад с добър резултат, в това няма нищо лошо. Затова аз бях на мнение, че е много хубаво да се спрем на тези две конкретни препоръки. За 35% подборка какво ни кара да пренасяме резултата върху другите 65%. Не можем да го знаем. Може би господин Макстрем ще каже като ръководител на екипа как са подбрани конкретните обекти за проверка. Мисля, че това е всичко. Господин Целер отговорих и на вас и господин Маркстрем да допълни останалото по поставената точка. Да, сега господин Стран. Yes. Uh... Благодаря ви. Що се отнася за подбора на проектите? Трябва да се вземе предвид, че имаше много подробен средносрочен преглед и оценка. Консултанти, нети от комисията го направиха. Имаше доклад от 2009 година по... Извинете, 2010 година. Затова решихме да ограничим подборката си върху договори след този средносрочен преглед оценка. 2011-2014 е периода. Това са договори подписани в този период и за това бе невъзможно да приемем друг подход или с този подход да видим резултати, тъй като гледаме само дългосрочното финансиране. 20-те проекта, които бяха подбрани заедно с ЕИБ, тяхното предложение за извадка беше с географско покритие и основни инфраструктурни проекти, кредитни линии и дялово участие. Обсъдихме този подход, включихме някои, извадихме някои и накрая покритието е около 30% като обем от общата извадка за 2011-2014. Да, това е всичко. Благодаря много. Смятам, че сте разгледали не само най-прекрасните проекти на ЕБ, сте били обективни. Ако след 5 години постигнете същия, стигнете до същите констатации, ще говорим за устойчив резултат. Сега от генерална дирекция ДЕВКО господин Ридолфи, когато имахме честа да чуем днес. Моля, не се разпростирайте, ще ви взема думата иначе. Uh, Благодаря, госпожо председател. Отново се радвам, че се виждаме след вчера, след обяд, че се видим пак. Европейската комисия е удовлетворена от заключенията на Сметната палата. Наистина този инструмент добавя качество към нашата развойна помощ. Работата отговаря на заданията, указанията за сътрудничество с тези държави. Ще продължим с усилията си за тясно сътрудничество с Е и Б, за да се спазва стратегията за развитие и целите за развитие на Съюза и това да допълва нашите действия. Както знаете, инвестиционният инструмент е насочен към някои изключително важни инвестиции и ние би трябвало да гледаме останалата част като комисия с грантовете, с другите инструменти. Трябва да разгледаме онези, които не са чак толкова жизнеспособни или толкова добри като проекти, за да помогнем на най-слабите. Основните инвестиционни цели, които отговарят на съответните ни изисквания, са особено важни в тази сфера. Ще Следваме прилагането на препоръките от ЕИБ, защото е в наш интерес да има постоянен обмен с Европейската комисия и с делегациите по места, както това се случваше и в миналото. Тези две препоръки са наистина много конкретни и искам да кажа пред вас, че Европейската комисия и ДЕВКО ще работят в тясно сътрудничество с ЕИБ за да може да се постигне успех при прилагането на тези препоръки. Ще се опитаме също така в контекста на инструмента за инвестиции в АКТБ да проверим също, че препоръките се вземат предвид, като същото време ще коментираме пред ЕИБ конкретните предложения за инвестиции, предложени пред борда. Девко, както знаете, предоставя съвети, ние изпращаме писмена позиция, може да има искане за пояснения, има обмен. Това се случва и в нашата щаб-квартира и по места в делегациите, за да сме максимално информирани, а ние сме. И накрая искам да гарантирам пред вашата комисия, че Девко следи много отблизо инвестиционния инструмент – той е изключително важен за засилване на някои инструменти, които са много важни и жизненоспособни и ще ги подкрепяме с диалог, с помощ при управление на ниво политики във всяка една от държавите. Всяка една от инвестициите трябва да е в една рамка, която да спомага инвестициите и съответно да има дял, който да стига до най-бедните. Аз е, изпитах фрустрация, като видях е, първата препоръки, защото нещата малко излизат от рамките, като гледам какво финансира е, Европейския съюз, но сега докладчика. Благодаря ви наистина. Трябва да кажа, че Малко се изненадох, когато казахте отрицателните становища на НПО. Знаете какво мисля за лобистите, но много съжалявам, че при Оксфам не се свързаха с мене като докладчик. Аз ще се свържа с тях, за да разбера всъщност какво се случва да, може би Лене в крайна сметка е прав за този инструмент, който е много специфичен. НПО всъщност не са много прави, тъй като такъв е типа инструмент. Той е различен инструмент от другите. Що се отнася до новите инструменти, като блендинг и други, трябва да кажа, че наистина не ми се иска тяхната роля да бъде свивана или най-общо казано намаляване. Така или иначе, не знаех, че Оксфам е отправил критики, иначе така или иначе, ако бях чул, щях да запиша това и в своя доклад. И ако има някакви други предложения, изменения, свързани с препоръките, които формулирам, ще ги взема предвид с удоволствие. Да, благодаря ви. И така стигаме до края на тази точка от дневния ред и може да продължим към следващия специален доклад. Специален доклад за борба срещу изтезанията и премахване на смъртното наказание и безвъзмезна помощ на Европейския съюз за тази борба. От палатата колегата Лене, Давам му думата, за да представи темата пред нас. Имаме членове сред нас от подкомисията по правата на човека. Поканили сме ги на нашето заседание. Господин Лене. Bericht 9 2015 EU-Unterstützung für die Bekämpfung von Folter und die Abschluss. Става дума за доклад за номер 9 за 2015 година Европейска Европейска сметна палата относно безвъзметната помощ от Европейския съюз за борба срещу изтезанията и за премахване на смъртното наказание. В много страни все още съществува смъртното наказание. Премахването на смъртното наказание и на изтезанията е един от приоритетите на Европейския съюз. Сметната палата провери дали политиката за помощ, оказване на помощ в това отношение, постигане на тези цели е достатъчно ефикасна. Отпуснати са доста много средства на различни органи, различни страни през периода 2007-2014 година. Общия бюджет за този период е 1 милиард и 100 милиона евро за борба срещу изтезанията и за премахване на смъртно наказание. В Конго, Грузия, Китай, Съединените щати, където все още се практикува смъртно наказание. Общо взето, картината е общо взето положителна. Значи, Върховния комисатарят прилага политиката по препоръката на съда за по-добре. Но тази политика трябва да бъде по-целенасочена. Имаме над 120 страни, които получават средства над до милиона евро. Е, може да си представите е, какви са сумите, които се отпускат на отделната страна. Е, тази помощ трябва да бъде по-целенасочена и да отговаря на конкретната стратегия за правата на човека в отделните страни. С изключение на Грузия, където нещата вървят добре, Смятаме, че липсва достатъчно координация на нашите действия. По-добре трябва да се подбират проектите, процедурите за подбор на проектите не са достатъчно стриктни, критериите за оценка, насоките, указанията трябва да бъдат подобрени, за да имаме по-последователна оценка на проектите. Когато оценяваме въпросите с нарушаване на човешките права, трябва да се каже, че това е една много сложна област. Трябва да се подобрят и предложенията за проектите, които се правят. Това е друга важна област. Трябва молбите да бъдат обработвани по-бързо и по-бързо да се оценяват положителните и отрицателните страни на направените предложения. Тази възможност не е използвана достатъчно. Ние предложихме възможност за изчисляване, е, особено и комисията е склонна да се вслуша. Особено по-ясно трябва да се покаже връзката между цели и резултат. След това трябва да се помисли за устойчивото развитие на бенефициентите, особено когато става дума за малки местни НПО, работещи на място. Нашето наблюдение е, че някои трябва да, са, да станат по-практични и да освобождават ем, служители след приключване на проекта, така се губи ноу-хау. Необходими са допълнителни дейности във връзка с НПО, да, да речем в Конго имаше за селско стопанство, за обучение, за неячийски обучения, жертви на сексуално насилие и така нататък. Тук има място за подобрение. И изцяло съм на ваше разположение за отговор на въпросите, както и нашия ръководител на екипа, който също може да ви отговори. Томас Штиховски е докладчик, да го чуем. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, дами и господа, най-напред искам да благодаря на Европейската сметна палата за нейния чудесен доклад. И по-специално искам да благодаря господин Лене за, това, за представянето на този доклад и за плодотворната дискусия, която водохме в процеса на подготовка на доклада. Доклада е изчерпателен и много се радвам, че господин Лене отговаря за този доклад. И именно той осигурява приемствеността и последователността на този документ. В този доклад, интересен доклад, се подчертава е, ефикасността на този финансов инструмент, е, който е, значи, доклад дава представа за това как работи този инструмент. Доклада се разглежда отпуснатите средства, и устойчивостта на получените резултати, което е не по-малко важно от сумите, които се отпускат. По много, много отношения съм съгласен с а, Сметната палата. Смятам, че а, в доклада са посочени най-важните страни на този инструмент и най-успешните проекти, в които са създадени структури, които могат да бъдат устойчиви е, за продължителен срок. Именно подобни проекти трябва да подкрепя Европейския съюз в бъдеще. Мисля, че подобни е, инструменти е, трябва да е, бъдат използвани в бъдеще, но трябва да бъдем реалисти, когато ги обсъждаме. Когато става дума за инвестиране в правата на човека, трябва да, не трябва да забравяме, че не става дума за измерими проекти, за а, нещо, което може да се квантифицира. Става дума за много по-абстрактни резултати и затова не трябва да очакваме прекалено много. Не, не искам да кажа, че финансирането на човешките права не е важно. Тъкмо напротив, ние се гордеем, че това е един от приоритетите на Европейския съюз за следващите 7 години. И затова трябва да бъдем особено внимателни е, какво правим с тези средства, които отпускаме. За целият програмен период 2007-2013 само, е, има само 100 е, милиона е, евро, което не е много, като се има предвид, че става дума за проекти в целия свят. Но този подход няма да даде резултати, защото за да постигнем резултати трябва да се разлучим средствата в постигане на главните ни приоритети в страните, където политическите условия дават възможност за поне частичен успех на нашите проекти. Да ви дам един пример. Вероятно няма да успеем да убедим Китайската комунистическа партия да започне да уважава правата на човека. Или а, да плащаме там за пропагандна кампания в тази насока. Обаче можем да осигурим правни съвети на онези, които са осъдени на смърт в Китай и да помогнем на някой от тях. И още нещо. Трудно е да измерим резултатите от инвестирането в правата на човека, защото има много фактори, които влияят върху резултатите. Един от ключовите фактори е това, че комисията е- има стратегии за отделните страни, които осигуряват анализ на конкретните условия в тези страни. И трябва да сме сигурни, че тези стратегии са последователни и не дават възможност да използваме пестеливо средствата. По моето скромно мнение, тази подобна стратегия може да има ключово значение за ефективното използване на ресурсите. И за това смятам, че трябва да оповестяваме информацията за онези, които избират проектите, които ще бъдат финансирани. Необходимо е също така а, трябва да подобрим по-добре синергията между отделните елементи. Това още един път потвърждава, което не веднъж е казвала Сметната палата в годишния си доклад, а именно, Всичко това може да подобри резултатите от средствата, които отделяме. И накрая, госпожо председател, нещо, което е особено важно за нас, като членове на Комисията по бюджетен контрол. Организациите с идеална цел, които получават нашите средства, много е често зависят от парите, които получават Европейската комисия и не могат да оцелеят без тези средства. А, обаче трябва да внимаваме да не загубим добавената стоеност а, от тяхната дейност, защото ако спрем парите, губим натрупаните знания и опит в течение на години а, на тези организации. Значи, комисията трябва да даде възможност на тези е, организации да използват отпусканите им средства за набиране на фондове. И това трябва да бъде нещо, което трябва да правим в бъдеще, за да могат тези организации а, трябва да могат да съществуват а, а, и когато престане нашето финансиране. Благодаря. Колега, колежката ни Аяла има думата. Благодаря, госпожо председател. Малко се обърках в документацията, извинявам се за грешката от деве, но беше много интересно да чуя изказването на господин Лене. Поздравления за чудесния документ. документ. Обръщам се към докладчика. Като отговор в, като реакция на не по-малко качествения документ на Сметната палата. Аз разбирам позицията на Сметната палата. Вие проверявате, правите е, одити в рамките на изискванията към вас и все пак не съм съвсем съгласна. Става дума, не съм съгласна изцяло. Става дума за европейските ценности. Европа е за борба срещу изтезания и смъртното наказание. Нямаме много средства, но ако насочим вниманието си към не много инициативи, не голям брой държави, можем да концентрираме на нали, средства, така че да разглеждаме нещата в цялост. Важно е да не намаляваме средствата и да не раздробяваме нещата – понякога подпомагаме една малка НПО в малка държава, но резултатът е много голям. А на второ място, другаде пък подпомагаме е, Организация защита на правата човека е, в условията на ужасен режим. Е, вие споменахте Китай, колега Здеховски, но така или иначе трябва да покажем, че макар и парите да не са много, можем да помогнем. Да, трудно е предвид бюджетната ситуация да предоставим повече средства, знае го от собствен опит в собствената си страна, но това, което е на наше разположение като средства, не бива да се намалява. Дори ако не можем е, винаги да постигнем успех. Там искат, се иска търпение, така че да насочим вниманието си към най-важните проекти. Нека се опитаме да обхванем държави, инициативи, по възможност да предоставим повече средства. Това също трябва да се помисли през 2017 година, когато правим текущия преглед на бюджета. И евентуално да помислим за области, където вилнеят Боко Харам и други варвари, но е, трябва с тези основни аспекти да така да се каже, да покажем на какво държим. Изтезанията да се премахнат, да се премахне и смъртното наказание. Това си остава един от най-ужасните инструменти за потискане на свободата и демокрацията. Иначе съм съгласна с господин Здеховски Госпожа Шулин има думата. Hvala за беседо, poročevalka. Zahvala тут... Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на господин Лене и господин Чеховски за добре съставения доклад и за висшата им позиция по този въпрос. Обсъждаме докладът а, на Европейската сметна палата за 2014 година относно безвъзмезната помощ за борба срещу излизанията и за премахване на смъртното наказание. Трябва да видим какво се е било подобрено и какво още трябва да се направи. Несъмнено, Европейския инструмент за демокрация и права на човека, ЕИДПЧ, е, е полезен. Но мисля, че той не е достатъчен като се е, имат предвид е, субите, с които той разполага. Само а, като се увеличат а, предвидените бюджетни кредити за тази дейност, ще можем да а, постигнем подобрение. Но е, не е само това а, необходимо да се направи. Необходимо се също така хоризонтални усилия за подобряване на положението с правата на човека – и едно от най-големите е, нарушаване, на правата на човека, е смъртното наказание. И мисля, че тук трябва да се отнасяме още по-отговорно към тази задача. И в етично, и в правно отношение е, то е недопустимо и подкрепям онези, които смятат, че правата на човека трябва да бъдат неразделна част от външната дейност на Европейския съюз – и трябва да продължим да разглеждаме тези усилия като приоритет. В трети, от третия свят много често се практикуват изтезания, има смъртно наказание и още много трябва да се направи това отношение. Необходимо е по-ефективна и по-добре координирана политика от страна на комисията, защото само чрез идентифициране на приоритетите и по-ясна работа за постигане на целите, ще имаме резултати от ЕИДПЧ. Необходимо е да се финансират проекти на неправителствени организации, но не трябва да забравяме, че и в концептуално отношение и в реално изражение тези резултатите трябва да бъдат на лице. Само по този начин ще може да позволим, да помогнем на тези организации да продължат да усъвършенстват работата си. колежката Злабаева има думата за следващо изказване. Благодаря. А, имам няколко съвсем прагматични въпроса. Аз съм не съм докладчик Сянка. Та, тя не е тук, заместваме. Благодаря на двамата докладчици за добре свършената работа. Първият ми въпрос в 26 параграф на специалния доклад. Виждам, че между 2007 и 2009 година договорените суми са се увеличили, за да се намали броят на договорите. Искам да попитам дали са, са получени положителни резултати, т.е. работата на комисията е намаляла и качеството се е повишило. И нещо, което бе вече споменато от господин Заховски. В 51-53 параграфи виждаме, че органите на гражданското общество, неправителствените организации не могат сами да се издържат, зависят от нашите средства. Искам да попитам как, как да помогнем на неправителствените организации да се издържат сами. Разбира се, в някои политически е, обстоятелства това не е възможно. Искам да попитам какво прави комисията, е, за да може да помогне на неправителствените организации да набират средства и от други източници. Други ми въпрос е свързан с 20 и 54-ти параграф. Искам да попитам как се оценяват проектите, как се отличавате, че един проект е успешен, след като неговото въздействие не е показател за успеха. Как дефинирате понятието успех в този случай? Какъв, какви показатели използвате, за да решите, че един проект е успешен? И нещо свързано с това. За някои проекти се казва, че са прекалено амбициозни може би проектите са прекалено амбициозни, за да могат да бъдат подбрани. Как да насърчим проектите да бъдат по-реалистични? И последният ми конкретен въпрос за страните, които сте посетили по време на подготовката на доклада. Споменат за се вашите посещения като най-добра практика, но Конго и Южноафриканската ЮАР не са споменати защо е така. Благодаря ви за работата. Последния е, записал се е колегата Чернецки. Имате дума. е бързо. Благодаря, госпожо председател. Бих направил изказването си на полски. Благодаря на господин Лейна. Поздравления за свършената работа. Благодаря и на господин Здеховски, нашия докладчик. Искам да отбележа, че темата, която разглеждаме, е наистина важна. Е, в много държави, честно казано, включително и в моята собствена страна, подкрепата за смъртното наказание рязко нараства, когато става дума за особено тежки престъпления. Аз самият съм противник на смъртното наказание, категорично, но мисля също така, че се нуждаем от много разумен, умен начин на вземане на решения. Хубаво е, че обсъждаме темата и още веднъж благодаря на господин Здеховски за неговия доклад. И накрая нещо, което ми се струва интересно. Днес от името на сметна приемаме като представители на Сметната палата двама бивши колеги от Европейския парламент. Зная, че имаше преди няколко години подобен доклад от госпожа Яла Сенда. Радвам се, че днес такъв доклад ни представят колеги. Ако има награда за любезност, господин Чернецки, получавате. Сега госпожа Клоцен от комисията. Е, господин Чернецки пита, кога ще ми дадете наградата? Отговор не последва. Госпожа Клоутен, европейския Благодаря, госпожо председател, почитаеми дами и господа депутати. Благодаря за вашите въпроси и забележки. Ние работим дълго в тясно сътрудничество с Сметната палата. Няма защо да ви говоря за инструмента, вие го познавате много добре, знаете, че ние сме твърдо решени да работим за премахване на смъртното наказание и срещу изтезанията. Това е залегнало и в нашия договор, и правата на човека са основна част от външните отношения на Европейския съюз, външната дейност на Европейския съюз. Тази работа е уникална по своя характер. От една страна подкрепяме в голяма степен гражданското общество, но тя не предполага съгласието и участието на съответните правителства. В това отношение това е уникална дейност. Това е единственият инструмент, който изпълнява тази роля в световен мащаб. И затова смятаме, че инструментът е много ефективен по своят обхват Разбира се, може да се усъвършенства работата и тук нататък. И много от препоръките на докладчика и на Сметната палата са абсолютно уместни и ние работим за тяхното изпълнение. Докладът на Сметната палата е балансиран. Същото се отнася и за работния документ, в който съдържа много добри предложения. Изглежда, че съществува единодушие, че инструментът работи доста добре и редица проекти се изпълняват от високо мотивирани организации на гражданското общество, които имат достатъчно опит и възприемат разходоефективен подход в изпълняването на тази задача. Нещо, което води до устойчиви резултати. Доклада на Сметната палата, разбира се, обхваща периода 2007 до 2013 година. Трябва да кажа, че ние непрекъснато усъвършенстваме инструмента и продължаваме да го правим. Имаше редица забележки относно по-добро, по-целенасочено използване на скромните средства, с които разполагаме. Да, съгласни сме, че е необходимо по-точно определяне на приоритетите. Средствата и сега се насочват правилно, но трябва да бъдем по-наясно какво точно искаме да постигнем, как го правим в нашите настоящи предложения за инструмента. Имаме отделен раздел, посветен на смъртното наказание, заделени са средства за него. През 2015 е, година беше малко над 7 милиона. И та, нашата стратегия бе дефинирана в, в, в съгласие и консултации с Европейския парламент. А, сега, относно редица проекти, които се изпълняват в, в страни, които могат да бъдат определени като проблемни и които са споменати в съответната стратегия за правата на човека. Опитваме се, значи, да. А, а, а, нашите предложения и за борбата с изтезанията, и за премахване на смъртно наказание да бъдат конкретни, в конкретните глави, определени за конкретните страни, за които това се отнася. Също така, длъжни сме да обхванем целия свят, защото инструментът е така замислен да бъде световен по своя обхват. Много пъти, в много случаи, ние сме единствения донор за постигане на тези цели. Истина е, че е необходима по-ефикасна координация на всички равнища с нашите колеги, които бяха представени тук днес от Европейската служба за външна дейност е, по отношение на борбата срещу изтезанието и премахване на смъртно наказание трябва да бъдат неотменна част от а, а, нашата а, външна политика, от нашия диалог по въпроса на правата на човека. Може да бъдат част тези елементи от нашата политическа и дипломатическа дейност, част от инструментите могат, част от елементите за правата на човека могат да бъдат включени и в търговските споразумения, но също така работим и с различните органи на ООН. Вече съществува така план за действие по правата на човека, одобрен от съвета през юли, който е един много ефективен инструмент – тъй като то обединява всички въпроси, свързани с човешките права, включително и смъртното наказание. И това е така магистралния път, по който ние ще се движим, за да постигнем целите си. Тоест, въпроса за правата на човека ще бъде част от всички наши методи, процедури, ще Осигуряваме и подготовка на делегациите, за да обръщат внимание на въпроса за правата на човека и работим доста упорито за координиране на усилията и осигуряване на синергия във всички части на нашата дейност. Същевременно Разбира се, съществува и целенасочен подход. Инструментът, негов двигател е търсенето и именно за това той е така толкова високо ценен и работиме с организациите на място. И не на празно работата с словата на човека е трудна, трудно е да се измерва на напредъка, трудно е да се определи кога определени цели са постигнати или не, променя се политическите обстоятелства и поради това се нуждаем от гъвкавост. Има страни, в които е по-лесно да напреднем, отколкото други, в други. Това не значи, че не трябва да се опитваме да постигнем това, към което се стремим и в тези по-трудни, така да кажем, страни. Необходимо е значи, да работим в тясно сътрудничество с най-широки слоеве на гражданското общество. Разбира се, много случаи е, организациите на гражданското общество е, работят с нас и осигуряват конвергенция в много страни. Има делегации, които организират курсове за подготовка на представителите на гражданското общество, за да могат те да бъдат по-добре осведомени кое е най-важното и на какво трябва да обърнат първостепенно внимание така по отношение на въздействието и препоръките. Ясно е, е, че трябва да сме наясно какви резултати можем да постигнем реално, но и да зачитаме деликатните политически обстоятелства в е, редите страни. Е, необходимо е да насърчаваме публичния дебат, то е създаване на обстоятелства за по-голямо внимание към правата на човека. В страни като Китай, например, ако, в където в диалога очакват социалните медии, много пъти е необходимо да оказваме правна помощ било на жертвите, било на осъдените на смърт или на онези, които са жертва на малтретиране. Във всички случаи нашите усилия са ориентирани преди всичко към постигане на определени резултати. Трудно е обаче да се дефинират конкретни цели. Именно като част от нашия подход, чийто мотор е търсенето, на първо време се опитваме да осигурим информация и след това да бъдат подбрани, проект, подбрани проектите. А, също така съществуват и указания, а, които може да ползват неправителствените организации, да знаят те към какво се стреми Европейския съюз, а, когато подбират а, проектите, на които да помагат, те да бъдат в съответствие с нашите а, приоритети те трябва много добре да знаят каква трябва да бъде тяхната роля за постигане на най-добрите възможни резултати, защото в много случаи се предприемат последващи действия, докато проектът е все още в ход. И делегациите и съответните е, щабове е, внасят необходимите корекции, ако това е необходимо, в светлината на променящите се обстоятелства. Много пъти неправителствените организации са прекалено амбициозни. Бивало е това в миналото. И е слабост, която обаче сега вече се преодолява. Значи трябва да си поставяме реалистични цели. Както по отношение на това, което ние очакваме, очакваме и това, което неправителствените организации смятат, че могат да постигнат. Значи по-добре е значи, да се поставят по-скромни цели, те да бъдат постигнати и след това да се гради върху вече направеното. понякога има по няколко проекта от една и съща организация в същата област. Но а, не смятаме, че трябва да проектът по, по, да бъде идентичен по, с предишния по-добре е да се привлекат различни участници, за да се гарантира по-добро въздействие на проектите. За малките НПО-та. Искаме резултати, които да са устойчиви сами по себе си. Значи тези е, организации на гражданското общество трябва да разчитат на себе си. трябва да има достатъчно на ксирнене. и също така а, има някои разходи за персонал, които могат да се покрият с средства, които те сами набират. По този начин ще се постигнат е, по-трайни резултати. Някой спомена тук, че нашите процедури са прекалено дълги и сложни. Имаме нов инструмент, е, компютеризиран, който предлагаме на кандидатите, така че молбите, които се подават, или кандидатурите, които се подават, е, по-лесно се правят от тези, които кандидатстват за проекти. Това въжи особено за малките страни. Що се отнася до самоустойчивостта на тези НПО, трябва да се съсредоточим върху резултатите. Много трудно е да направим повече от това, което вече правим, за да помогнем на тези организации. Голямата част от тях не са коментирали по доклада на палатата, включително и по нашия отговор за препоръките. Постоянно се опитваме да усъвършенстваме оценката, като помагаме на тези организации да гледат по-реалистично на нея, да видят какво може да постигнат с нея и какви последващи действия могат да предприемат. Тези организации разполагат с една възможност да направят оценка в края на процеса и ние ги насърчаваме да го правят. Това ни дава една добра основа. Ние от своя страна правим една обща оценка на инструмента и неговата работа. В Европейската комисия е, рамката, по която работим, е ориентирана към резултати. Правим извадки и така проверяваме ефективността, ефикасността и е, резултатите. Надявам се да съм засегнала повечето въпроси в своите отговори. Следим постоянно различните препоръки с изключенията, които споменах, защото там сме се опитали да защитим позицията си. Инструментът обаче постоянно се усъвършенства. Благодаря за коментарите. Благодаря. Нека да чуем отново господин Лейне от Сметната палата. Благодаря, госпожо председател. Аз също благодаря на първо място на докладчика. Е, той чудесно извежда основните проблеми, приоритетите, е, обвързването на мерките с, с, с местната стратегия и измеримостта. Е, госпожо Аяла, да се разберем ние като сметна палата в никакъв случай не критикуваме подхода в рамките на програмата. Смятаме, че докладът е изцяло позитивен. Аз бих използвал вашия израз. Това е маяк е, като проект от собствен о, ние си опит в Грузия, мога да кажа, защото аз там присъствах лично на одита. Видях проекти, които трябва са просто насъщно необходими. Би било много, много зле, ако ги няма. На други места в света положението е същото, но тук и тук сме съгласни с комисията. Има 138 проекти за за, които за 7 години даваме 1 милион евро, има опасност от това, което ние наричаме атомизация. Трябва принципно да подбираме нещата. Сега по въпроса, който поставихте дали да има актуализация на средствата, това е законодателен въпрос. Вие трябва да го решите. Нямам какво да кажа. По въпрос въпрос, който на госпожа Глабаева ще отговори господин Фласедър да, да вземе отношение. Госпожо Кнутсен, обърна казахте специално за препоръки 4 и 6 е, и въпроса за несъгласие от комисията. Но е, аз разбирам, че комисията не потвърждава препоръките просто защото отдавна са изпълнени. Противоречие няма. Ние смятаме, че сметнахме, че на базата на нашите наблюдения можем да отбележим, че тук има пропуски. Това е една ясна цел и съответните НПО на място трябва да бъдат подпомогнати да постигнат устойчивост. И трябва в хода на изпълнение на проекта да има възможност за дребни, дребни изменения. Така че тук имаме консенсус. Това е от мен. Сега ще помоля за конкретен отговор на госпожа Длабаева от господин Фласедър. Uh, Благодаря. С удоволствие ще отговоря на интересните въпроси, зададена от госпожа Длабажова. Първият е свързан с 26 ти параграф. Става дума за сумите по договорите. В параграфът наистина се говори за това как са се увеличили с времето. На какво се дължи това? Когато се направи едно предложение от организациите, сумата трябва да е в определени рамки. Комисията с времето увеличила тавана и основната причина за това е за по-добро управление на различните договори. Въпросът беше дали това увеличава качеството. Не можем да обобщаваме, не можем да кажем, че когато е по-голям един проект е по-добър или когато е малък е по-добър. Всичко зависи от самия проект. Всичко трябва да се основава на потребностите и нуждите и потенциала. Втори въпрос какво прави Комисията за устойчивостта. Според мен трябва да направим разлика между устойчивостта на дейностите и на организациите. Що се отнася до устойчивостта на дейностите? Това се гарантира посредством процеса на подбор според нас, доста успешно се справяме в тази насока. Що се отнася до устойчивостта на самите организации на гражданското общество, там не прави много Европейската комисия. Има някои примери, които показват успешни проекти или пък проекти, които успешно са включили дейности, които генерират финансиране за организацията. Това работи много добре и поради тази причина палатата препоръча в процеса на подбор този тип дейности да се вземат предвид, така, щото те да бъдат наистина по-добре застъпени. Имаше също въпрос за 54 параграф, в който се казва, че като цяло финансирането е частично ефикасно. Какво е положително въздействие, се питаше. Вярно е, че измерването на изпълнението не е оптимално, така че съм съгласен тук. Независимо от това обаче, имайки предвид целите на проектите, може да се направи една оценка – видяхме, че имаме различни заключения в зависимост от, от самите проекти. Има проекти, които са пряко съсредоточени върху крайните бенефициари и тези проекти бяха много успешни, макар и приложното им поле да бе много ограничено или тематично, или географски. Имаше проекти, които имат политическа цел, по-широка цел, там има по-малко доказателства за пряко конкретно въздействие. Що се отнася до амбициите? Проектите много често са свръхамбициозни. Защо го правят? Организациите от граждански характер искат да заложат интересно предложение, за да бъдат избрани и затова подхождат по-смело. Как може да се предотвреди това? Ами като след това всичко зависи от изпълнението на така заложените амбициозни цели. В сферата на правата на човека е трудно да се направят точни измервания, но има възможност поне да се зададат ясни резултати, да се каже какво точно се цели и тогава вече организацията ще трябва да носи отговорност за непостигане. Последният въпрос, който бе зададен, бе за Грузия Грузия беше един добър пример за координиране между различните видове дейности на Европейската комисия. Целите на проектите, които обсъждаме тук, бяха добре подкрепени от политиката и политическия диалог в страната между Европейската комисия и националните органи на властта, както и с подкрепа на проекти посредством традиционна проектна подкрепа. Например, програми за бюджетно подпомагане. Този последователен подход е, трудно може да се забележи в Южноафриканската република или в Конго. Надявам се да съм ви отговорил. Благодаря. Благодаря много и накрая нека чуем докладчика. Важени колегове, vážená пани před... Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател, Не знам какво мислите вие, но аз лично мога да кажа, че когато обсъждаме тази тема, аз се гордея, че съм европеец. Особено като погледна колко много прави Европейски съюз в сферата на правата на човека, както и колко много може да се постигне за много малко, относително погледнатито средства. Много се радвам, че Европейският съюз съществува. Европейския съюз, който защитава правата на човека по цял свят, който се бори срещу изтезанията и е- екзекуциите в световен мащаб. Аяла Сендер, Ричард Чернецки, Мартина Длебаева. Всички казахте изключително важни неща. Благодаря също така на Европейската комисия, която бе много добре подготвена за тази дискусия. Благодаря и на Сметната палата. Предоставихте отлични отговори. Също така много добре резюмирахте доклада. Благодаря на господин Лене. Аз ще резюмирам казаното днес тук в три основни момента. Това, което трябва да се подобри, мисля, че всички сме съгласни, че има нужда от подобрения, е подборът на проектите. Тоест, не би трябвало само големите НПО да получават средства. Трябва да се съсредоточим на средно големи организации, които да могат да бъдат финансирани. На второ място трябва да говоря за ефективността. Трудно е да се измери ефективността и ефикасността, що се отнася до правата на човека. Добре е обаче да се заложат цели и да е ясно как може да се провери тяхното постигане. Третата сфера е устойчивостта. Започваме проекти, но това, което отсъства, е постигането на ясно въздействие, особено в държави, където има диктатури. Много ми се иска да помислим за по-дългосрочни проекти да можем да погледнем 10-15 години напред и да създадем условия за успешни проекти, които биха могли да продължат 10-15 години. Искам да благодаря отново на всичка ви и приятен следобед der По този въпрос несъмнено оставаме във връзка. Ние в момента като комисия изготвяме доклад на темата инструменти от е, по външната помощ в подкрепа на човешките права. Имаме цели 28 програми по този въпрос, така че работата ни ще продължи по този въпрос. Ние всички ние е, смятаме, че ще бъде полезно да присъствате, ако, когато представяме тези ем, доклади. Би било добре и целият парламент да, да се занимае с въпроса. Аз съм в парламента от 11 години, за първи път обсъждаме такива доклади и съм много доволна. Това приключваме за преди обяда. Ще се видим в 3 часа, за да приемем еврокомисарите Невен Мимица и Йоханес Ханс. Това закривам сутрешното заседание. Up to you.